All right, uh, ladies and gentlemen, uh, I call this... Дами и господа, откривам пленарното, пленарната сесия. Можем да приемем дневния ред. Няма възражение, го приемаме. Приемаме и протокола от предишната пленарна сесия, която се е проведе на 8 и 9 февруари тази година. Може ли да одобрим протокола? Благодаря ви. А сега бих искал да кажа няколко думи в качеството си на председател, посветени на събитията от преди една година. Скъпи членове на регионите, скъпи господин комисар, скъпи приятели. Точно преди една година Брюксел нашият град Домакин и сърцето на Европа, сърцето на Европейски съюз беше жертва на туристични атентати, които потресоха и нас и целия свят. Днес, една година след а, атаките, мислите ни са с а, жертвите, загубили живота си, жертвите които бяха ранени по време на атентатите, техните семейства и близки, всички хора, за които живота се промени завинаги в този ден. Никога няма да забравим какво ни се случи преди една година. И аз няма да го забравя този ден, защото сред жертвите беше един от а, сътрудниците от моят кабинет. Събитията по преди една година ни засегнаха всички ни, но не ни отслабиха. Не бива да забравяме основните си ценности като европейци, да не забравяме в какво вярваме. Нашите ценности, ценностите на мира, свободата и демокрацията винаги ще надделяват над тероризма. Преди една година заявих разбрахме, че животът няма да спре, че ще продължаваме да живеем, ще продължаваме да обичаме, ще продължаваме да работим и смятам, че сломяхме да го сторим. Няма да се предадем, дори и при най-нетърпимото положение. Не го направихме преди една година, няма да го направим днес, няма да го направим и утре. Присъствието ви днес тук свидетелства за решимостта на европейците. Днес правим нещо, което нези, които ни нападнаха, никога няма да се умеят да сторят. Тук сме единни, обединение от нашите различни вероисповедания и културно наследство. Те ни обединяват, а не ни разделят и се противопоставяме на страха и омразата. А сега ви моля за минута мълчание. Thank you. Благодаря ви. And now let's uh, move on. А сега продължаваме с следващата точка от дневния ред. Изказване на комисария Андрю Кайтис, комисар по въпросите на здравеопазването и безопасността на храните най път ще кажа няколко думи за тази тема от гледна точка на Комитета на регионите. Уважаеми господин комисар, дами и господа, с удоволствие ви приветстваме с добре дошъл на пленарното ни заседание, господин комисар. Заедно с вас ще обсъдим как можем да изготвим една политика в областта на храните, която да е екологосъобразна и да подкрепи економиката ни на местно равнище. До 2030 година в света трябва да се произвежда 30% повече храна, 30% повече е, вод, питейна вода и 45% повече енергетика. Е, Селското стопанство и производството на храна на храна са виновни за 25% от парниковите газове по света, 60% от загубата на биологично разнообразие. Девет от целите за устойчиво развитие на ООН са пряко или непряко свързани с продоволствената сигурност, ето защо ние трябва да преразгледаме нашата система за производство на храни. Какво може да направим ние в Европа, за да бъде производството ни на храна по-устойчиво? На първо място трябва да променим моделите на потребление и да намалим разхищението. Трябва да изготвим една, една по-устойчива система на производство на храни, която да може да устоява на напрежението на пазара. Трябва също така да имаме едно селско стопанство, което да е подготвено за нуждите на бъдещето. Имаме нужда от верига на доставите и модели потребления, потребление, които да са екологосъобразни и да насърчават потреблението на местно произведени храни, трябва да започне това още от класната стая в училище. Всеки, всяко трето дете на 11 години в Европа е с наднормално тегло или страда от затластяване. Ето защо трябва да започнем промяната от училищата. Трябва да насърчим местните и регионалните власти да купуват повече произведени на местно-регионално равнище храни, и по този начин да подкрепяме економиката на местно равнище. Трябва да разглеждаме това предизвикателство като възможност да разработим нови бизнес модели, основавайки се на иновациите. Производството на храни може да, да запази економическата тъкан във всичките райони. Тя предоставя прехрана за 45 милиона души в Европейския съюз. Храната не е просто нужна за оцеляването ни, тя е част от нашата самоличност. Гастрономическите традиции са много важни за нашите региони и не можем да ги пренебрегнем. Затова се радвам и че нашето становище взема предвид и този аспект. Нашият комитет насърчава разработването на устойчива политика на Европейския съюз в областта на храните, като обхваща темата в най-широк е, измерение, обхваща всички важни политики, като производството на храни, селското стопанство, околната среда, общественото здраве, политиката е, на защита на потребителите и конкурентоспособността. Скъпи приятели, ще дам думата на нашия гост, комисарият Андрю Катис, за стъпителното му изказване. Господин комисар, имате думата. Благодаря ви, господин председател. Скъпи Марко, уважаеми заместни председатели на Комитета на регионите, уважаеми членове на Комитета на регионите, скъпи приятели с сходни виждания. За мен е удоволствие да съм днес тук сред вас и да взема участие на пленарната ви сесия. Поздравявам вашият комитет за становището, което ще бъде прието днес относно устойчивата подоволствена политика на Европейския съюз. С нетърпение ще чуем повече от, за практичният подход, който ни предлагате. Че целта на този подход е граждани на Европейския съюз да могат да изберат здравословна за особен начин на хранене, но за те трябва да имат сигурен, лесен и достъпен а, и, извинете, достъп до храни и то на достъпни за тях цени. Но много често европейските граждани се сблъскват с точно обратното. В много региони има много голямо предлагане на преработени хранителни продукти, но е почти невъзможно да се закупят свежи плодове и зеленчуци. Това се случва в някои квартали на градските райони. Ето защо трябва да насърчаваме устойчиви модели на изграждане на, град, на градовете, които да взимат предвид и нуждата от, хранително, от здравословно хранене. Здравословното хранене е първа стъпка към гарантиране на едно здравословно общество. дори и в градска страна има възможности за производство на храни на местно равнище. Регионите също така са съставени от общини, които могат да взимат решения и някои от най- важните политики се изготвят и прилагат на местно равнище. Споменах градското устройство, устройство извинете, но трябва да вземем правят и други инструменти, като например обществените поръчки, е, политическите инструменти, по-кратките, по-къси вериги на доставки, доставки могат да подобрят а, е, диетите, да ги направят по-здравословни, да намалят а, е, натиска върху бюджетите, бюджетите на общините и да намалят въглеродният отпечатък на храненето. Това може да се случи при изготвянето на менютата в столовите на училищата, например чрез избирането на местни продукти може да се насърчи развитието на местната економика. Местните и регионални власти също така играят много важна роля при насърчаването на по-здравословна диета, особено сред най-унеправданите е, категории на обществото, които са най-тежко засегнати от е, нездравословното хранене. Казано с две думи, здравословното хранене и здравословният начин на живот са основният матрица, чрез която можем да постигнем здравословно общество, здравословни градове, здравословни региони. През последните години притесненията на гражданите ни, свързани с безопасността на храните, обърна повече внимание на здравословното хранене и на устойчивите продоволствени вериги. Бих искал да се спра на един елемент, и той е свързан с устойчивостта на продоволствената на, на продоволствената политика на световно равнище. Миналата година Европейската комисия прие съобщение, с което се отговаря на новата програма за устойчиво развитие на ООН, която беше прията през 2016 година. В тази програма се призовава за интегрирани действия на всеки етап от продоволствената верига. Чрез изготвянето на една продоволствена дневен или продоволствена програма, чрез която Европейски съюз да се справи с всички свързани с продоволственото обезпечаване мерки, които да съпъстват е, и всички други изисквания, като економически растеж, е, демокрация и правова държава в отношение на пръски с трети страни. Едно от основните предсказва пред света през едните десетилетия е да се гарантира, че въпреки ограничените природни ресурси и въпреки въздействието на изменението върху климата, се очаква през 2050 година близо 10 милиарда души да живеят на планетата. И въпреки тези очаквания всички трябва да имат достъп до достатъчно храна и до здравословна храна. Всъщност нямаме нужда от повече производство на храна. Вече се произвежда достатъчно храна на световно равнище. Имаме нужда от по-малко разточителство и по-устойчиво потребление на хранителните стоки. Съгласно ФАО, голяма част от храните, храната, произвеждана по света, се разхищава. В Европейския съюз говорим за близо 88 милиона тона храна годишно. Разхищението на хранителни продукти е в размер 133 милиарда евро годишно, което е просто скандално. Предполагам, че всички бихте искали да получите допълнително 143 милиарда евро, които да достигнат до вашите общини и региони, но тези средства просто са разхищавани, което е напълно недопустимо. Целта ни е да постигнем съкръщаване на хранителното разхищение с 50% от 2300 година. Просто нямаме време. Трябва да се борим с разхищението на храна на всяка стъпка на продоволствената верига. Чрез борбата с недопустимата и от моралните към гледна точка загуба на ценни храни може да постигнем следното намаляване на въглеродният отпечатък. На второ място се предоставят хранителни стоки на тези, които не много се нуждаят от тях, с което ще допринесем за преодоляване на храната и недохранването. На трето място ще създадем нови работни места и услуги, които да се предоставят чрез изготвянето на нова продоволствена верига. Верига, в която разхищението да бъде сведено до минимум и верига, в която да се е, използват максимално ценните хранителни продукти. Имаме нужда Имам също така от по-кратки вериги и трябва да се работи на всеки един етап на веригата, от производителя до прекупвача през купвачите е, на едро и на дребно до потребителите. Трябва да видим как се произвежда, как се пуска на пазара и как се консумира храната. Може би сте чували поговорката и аз ще си закуската сам, обядвайте с приятели и дайте вечерята си на врага. Не казвам, че всеки трябва да си търси да почне да си търси врага, на когото да даде вечерята си, но трябва да помогнем всички заедно на гражданите ни да се хранят здравословно и да спрат да изхвърлят храна. Затова и превенцията на разрешението на храни е в сърцето на стратегията на Европейския съюз за преход към кръгова економика. Пакета за кръговата економика на Европейската комисия има за цел да помогне на европейската економика да премине към една економика с по-ефикасно потребление на суровините, насърчаване на економически растеж, създаване на нови работни места в аграрния сектор и във всички други отрасли на економиката. Борбата с разрушението на храна изисква истински усилия от всички заинтересовани страни, от всички участници в продоволствената верига. Наскоро Европейската комисия създаде платформа на Европейския съюз за загубата и разхищението на храна, в която се обединяват всички заинтересовани страни от обществения и частен сектор, за да може да излезем с един каталог на как, показваш как изглежда този проблем на европейско равнище и за да успеем да намалим двойно разрешението на храна до 2300 година. Честните в платформата искат да обменят най-добри опити за бизнес модели и да допринесат за разпространяването на добрите инициативи, които могат да допринесат значително за намаляване на разхищението на храни в Европейския съюз. Разчитаме на всички вас, защото се изисква от държавите членки да намалят разхищението на храни на всяка стъпка от продоволствената верига, да наблюдават постиженията и да докладват за постигнатото и за да подкрепят държави членки в тези с техни усилия Европейската комисия ще излезе с набор от показатели, с които да се измерва постигнатото заедно с държавите членки и заинтересованите страни. Предвидени са и целенасочени мерки за улесняване даряването на храни и използването на храни, които вече са негодни за човешко потребление, за производство на фураж за животни, за да се преборим с а, борбата с разкрещението на храна на всички равнища, включително и в домакинствата, като едновременно с това не поставяме под въпрос безопасността на храните. Членове на на регионите, благодаря ви за поканата с търпение очаквам да чуя вашата гледна точка, гледната точка на регионите. Не мога да си представя Европа без региони, без местни общности и без действие на място. Вашата гледна точка е важна за мен, защото вие заемате уникална позиция в институционалната рамка на Европейския съюз. Също така сте най-близо до гражданите. Имам един въпрос към вас. Има ли правила, да не се изхвърля храна тук в кметите на регионите, в регионалният ви съвет, в общинският ви съвет. Това е въпросът ми към вас. Благодаря ви. Много ви благодаря. Сега ще чуем приноса на членовете на Комитета на регионите. Започваме подред с политическите групи. Да беше договорен възоснова на пропорционалното значение на политическите групи. Започваме с, с НП за 4 минути. Господин Арно Компачер. Данке, президент. Благодаря, господин председател. Позволете ми също така да благодаря и на комисар Андрю Кайтис, че се отзова на поканата ни. Факта, че участва той в днешното разискване, показва колко е важна темата за целия Европейски съюз. Показва също така, че комисията е осъзнала, че в тази област има необходимост от действия. Радвам се, че вече се реализират ефикасни и важни инициативи. По въпроса за разхищението на храни, Комитетът на регионите на времето излезе със свое важно становище. Докладчик бе колегата Оси Мартикайнен. Поздравявам комисията и за предложението за законодателен пакет за кръговата економика. Става дума за явления, които са неприемливи от етична гледна точка. Неприемливи са, тъй като по света гладуват хора, а едновременно с това една трета от произведените в света храни се изхвърля. Темата надхвърля разхищението на храни. Става дума за използването на хранителни продукти, също така както и за превенцията на разхищението. Днес на обяд в стола на Комитета на регионите станахме свидетели на един чудесен пример за това как може да се избегне изхвърлянето на храни излишъците от храна в стола на Комитета на регионите се предоставят на благотворителни организации. Прав сте, господин комисар, като казвате, че регионите, общините, провинциите могат също да внесат огромен дял в този процес на превенция. Темата, която обсъждаме днес, не се отнася само до разхищението на храни. Тук става дума за необходимостта от цялостен подход от страна на Европейския съюз към политиката по отношение на хранителните продукти. Казахте, че производството и преработването на храни е основен елемент от европейската економика, с който са свързани работни места и създаването на добавена стойност, най-вече в селските райони. Това е един аспект но друг аспект е свързан с използването, с свръхексплуатирането в някои случаи на ресурсите. Тук има някои положителни страни, които са свързани с културата, с отделните ландшафти, но има и отрицателни ефекти, отнасящи се, например, до почвите. Всички тези ефекти могат да бъдат интернализирани или пък екстернализирани. Темата се отнася също така и до политиката в областта на здравеопазването, тъй като ако консумираме здравословни храни, се грижим и за здравето си. Тук се намесва и въпросът на културните възприятия, на, за просветната дейност и други. Защо е свързано храненето с културата? Защото ние сме онова, с което се храним. Особено важно е също така да поставим акцент и върху семействата с ниски доходи, върху социално слабите семейства. Становището, което изработих аз и което се ползва с широка подкрепа, съдържа някои съвсем конкретни предложения. Предлагам, например, в бъдеще да е възможно при възлагането на обществени поръчки да се отдават преференции на определени субекти. Когато става дума за училища, за болници, трябва да засилим цикличността, на регионално равнище. Тоест цикъла трябва да се затваря в рамките на един регион. Трябва да се избегне увеличаване на количеството на емисиите поради превоз на храни на дълги разстояния. Устойчивото регионално производство трябва да бъде подсилено и по линия на предоставянето на обществени поръчки. Действащото законодателство за обществените поръчки не разкрива такива възможности. Затова и в бъдеще са необходими промени. Освен това, има още много какво да се направи и по отношение на дребните сълскостопански производители. Най-вече в региони, които, например, са в близост до градове. Там производителите са в много затруднено положение. Същото въжи и за производителите в планинските райони. Дребните местни производители трябва да бъдат насърчавани. Терминологии. За да се затварят циклите на местно равнище. Освен това, по отношение на разхищението на храни, първо трябва да се направи анализ, трябва да имаме необходимите инструменти за установяването на проблема. Същото въжи и за производството на хранителни продукти. Трябва да имаме също така и точно определение на понятието устойчивост не бива да се въвеждат допълнителни, по-сложни системи. Имам предвид етикетирането на храните. Тази система за етикетиране трябва да е колкото се може по-упростена. Така производителите ще знаят, че могат с чиста съвест да консумират и закупуват определени продукти. Председателят, съжалявам, но трябва да ви прекъсна. Нека продължим. Карстен Олаф Петърсен от групата на социалистите. Tak for oplægget fra kommissærens side. Jeg synes jo altid, at... Благодаря ви, господин председател. Благодаря и за изявлението на господин комисаря. Призива към по-добро здраве беше важен. Повечето европейски държави днес изпитват проблеми с економиката си. Хората преминават през економически трудни времена. И всички се опитваме да постигнем повече с по-малко. Малко по-късно ще обсъждаме становището, което има за цел да ни позиционира на световния пазар. Здравето не трябва да се разглежда само в тесен смисъл. Здравето може да ни помогне да процъфтяваме и в други сектори. Затова трябва да насочим усилията си към системата на здравеопазване. Тя трябва да обхване всички и трудовия пазар. Доброто здравеопазване дава възможност на гражданите да се върнат на работа след заболяване или инцидент. Ефективността на системата на здравеопазване е важна, за да имаме и добър работещ пазар – затова и гражданите се нуждаят от добри условия, за да могат да бъдат конкурентоспособни. Господин комисаря упомена няколко предварителни условия за това. Секторът на плодовете и зеленчуците е изключително важен. Трябва да преразгледаме общата ни селскостопанска политика. Иска ми се да имаме и единна политика по отношение на храните, да преосмислим начина по който се храним и отоляваме жаждата си, защото всичко има значение. Много предизвикателства стоят пред нас. Бактериите, антимикробната резистентност, антибиотиците, прекомерната употреба на пестициди са само част от предизвикателствата, с които трябва да се справим. Ако желаем да променем храните, променим хранителните си навици и да създадем по-добри условия за всички ни, да опазим околната среда, то тогава Европейската комисия трябва да продължи да работи по въпроса. А комисаря по въпросите на здравеопазването и безопасността също трябва да се заеме с въпроса. А чухме, че той е готов да го направи в а, а, неговата презентация. 15% от фермери, фермерите е, извършва директни продажби на потребителите. Този процент обаче може да се увеличи. Трябва да имаме и по-добър контрол върху печалбите на фермерите. Условията, при които живеем, също трябва да бъдат разгледани, като разбира се, те са различни в държавите членки. Нека да се запитаме следното. Има ли държави членки, които са направили нещо така, че да скъсят веригата на доставки на храни? Европейската комисия трябва е, да направи така, че да има по-малко разхищение на храни. А разхищението на храни трябва да бъде част от ОСП. Целта е 30% по-малко разхищение на храни до 2050 година. Би било добре към тази цел да добавим и друга устойчива хранителна верига – в Европейския съюз. В заключение бих искал да се обърна към господин комисаря със следните думи. Заповядайте в Дания, в Южна Дания. Там отбелязахме голям напредък по отношение на технологиите. Елате, наистина ще видите нов начин на мислене при употребата на технологиите. Добре дошъл сте и всички вие впрочем. Благодаря, господин Марти Кайнен от АОДЕ 3 минути. Благодаря, господин председател. Благодаря и на комисаря за отличната и интересна презентация. Поздравления за господин Компачер. Становището му наистина е чудесно. И то допълва вече извършената по въпроса работа от Комитета на регионите. Преждеговорившите споменаха важни аспекти и аз сега бих искал да допълня във връзка с проблемите в сектора. Кризата с бразилското месо. За съжаление, и в зоната на Европа имахме подобен проблем. На световно равнище има много хранителни продукти, които не отговарят на изискванията. Какво можем да направим, за да се преборим с постъпването на тези опасни хранителни продукти на европейският пазар? какво можем да направим и за да няма повече подправяне на храни, т.е. те да бъдат представени за нещо, което не са. Какво можем да направим и с разхищението на храни, което означава и разхищение на суровини? За да се справим с всички тези проблеми, се нуждаем от силна обща селскостопанска политика. Политиката на здравеопазване е тясно свързана с ОСП. И от тук идва идеята за национализиране на ОСП. ОСП трябва да бъде част от националните програми. Трябва да се скъси веригата на доставка на храни, за да може да е ясен техния происход. Защото в крайна сметка потребителят е този, който има право на избор – ако променим правилата на ОСП, ще има възможност потребителят да взема информирано решение. Хранителната верига може да ни позволи да разходваме по-малко енергия и да разхищаваме по-малко храна, ако и обърнем необходимото внимание. Европейската комисия създаде форум който има за цел да се бори с разхищаването на храните. Аз съм член на този форум като представител на Комитета на регионите. Целта на форума е да намерим решения на проблемите, които бяха разгледани в презентацията на комисаря преди малко. Надявам се, че ще открием необходимите решения и отговори на въпросите. Благодаря, Марек Олчевски. Давате. Panie komisarzu, koledzy. W imieniu grupy... Господин комисар, уважаеми колеги, от името на нашата група бих искал да изразя нашето задоволство да приветстваме с добре дошъл комисаря Андрю Катис сред нас. Преди много години един немски философ в своя труд по рисковете в обществото каза, че няма да има специална иерархия на ценностите в света. Ще. Ще. Важно е да помислим как точно се произвежда храната. Безопасността на храните е свързана с понятието за устойчиво развитие. Безопасността на храните е важна за обществото. Необходимо е да подчертаем ролята на правителствата и най-вече на власт имащите на регионално равнище. Безопасността на храните е важна, за да се програмират местните стратегии за устойчиво развитие, като същевременно се скъси веригата на доставки. комисията може да направи оценка на продоволствената система в световен мащаб. Тази оценка ще ни струва скъпо. Ясно е едно. По-добрата храна, по-скъпата храна е изместена от пазара, от по-низкокачествената такава, а тя се внася от трети държави. Европейските граждани са удовлетворени от високите стандарти по отношение на храните. Но тези високи стандарти могат да бъдат подкопани, тъй като Европа внася, но и изнася храни. Това се дължи на новаторството и на условията за лоялна конкуренция. Европа създава висококачествена храна на добри цени за всички – това само иллюстрира мащаба на проблема. Господин комисар, имам въпрос към вас. До каква степен европейската политика може да гарантира висококачествена храна в Европа? Благодаря, Роберт Корек от ЕКАРЕ. Две минути. Dzień е, добре. Шановни пане Преводничонци, шановни пане комисажу. Благодаря ви, господин председател. Добре дошъл на комисаря Андрю Катис. Бих искал да се възползвам от тази възможност и да приветствам комисаря с добре дошъл от името на ЕКАРЕ. Нашата група разглежда становището за безопасност на храните много внимателно защото от гледна точка на регионалните общности на самоуправление становището е изключително важно. Храната, която произвеждаме от естествените суровини е също толкова важна, колкото въздуха, който дишаме и околната среда. Ето защо трябва да я защитим. От името на ЕКАРЕ бих искал да заявя, че предпочитаме да не се говори за въпросите свързани с здравеопазването. Въпросите свързани с здравеопазването са в правомощията на държавите членки. А по отношение на устойчивото производство на храни, смятаме, че темата е изключително важна. Необходимо е да направим всичко възможно, за да може на национално, регионално и европейско равнище да бъдат предприяти необходимите действия. Нашите потребители трябва да имат достъп до качествена храна, храна, чието съставки са обозначени на етикета, безопасна храна. Наблюдават се, за съжаление, някои отрицателни тенденции – в продоволствената политика. Все повече се удължава пътя на храната от полето до вилицата, до чинията. Много често продуктите отиват много далеч от производителя. Добавят се химически добавки – Всичко това, както можем да си представим, се отразява зле на човешкото здраве. Можем ли е да се намесим в ежедневния избор, който имат потребителите? Не можем, но това не означава, че не можем да направим повече на местно, регионално, национално и европейско равнище. Трябва да направим така, че храната да бъде безопасна и че етикетите го потвърждават. Смятам, че всички становища, които приемаме, трябва да отразяват тази идея. Благодаря ви. I, we still have here... Председателят, благодаря. Предстоят още четири кратки изказвания. Господин Бовели, госпожа Сакредеус, госпожа Карсон и господин Абрамавичиус. Госпожа Саркедеус ще има три минути, а останалите само по една. Ще трябва да ограничим така времето за изказване, за да се вместим в графика си. And uh, let's first have the, the, the other opinion rapporteur, uh, Mrs. Sacredeus. Нека сега дадем думата на госпожа Сакредеус, докладчик пум, становище, което ще обсъдим Днес становище за системите на здравеопазване. Ще го обсъдим по-нататък, но искаме да се възползваме сега от присъствието на господин комисаря. Госпожа Сакредеус. По-нататък днес след обед <clears throat> предстои да обсъдим доклада изготвен от комисията и посветен на състоянието на системите на здравеопазване в Европа. Радвам се, благодарна съм за това, че комисията поде тази инициатива. Инициатива за анализ на общественото здраве в Европейския съюз. Това е една много важна стъпка от страна на комисията. Какво установих при изготвянето на становището си? Установих, че на хроничните заболявания се пада голяма част от разходите за системите за здравеопазване. Трябва да се предприеме нещо за справянето с този проблем, за повишаването на ефикасността на разходването на средствата за здравеопазване, особено като се има предвид застаряващото население. В доклада констатирам, че трябва да се предприемат по-активни действия за превенция. На ниво превенция трябва да отчетем при всички положения и храненето. На ниво Европейски съюз има разпоредби за тютюна и тютюнопушенето. Но като че пренебрегваме факта, че европейското население все повече страда от наднормено тегло. Това въжи най-вече за децата. Какво смята господин комисарът, че може да бъде предприето на ниво Европейски съюз, така че да се справим до някъде с проблема с наднорменото тегло? Tisztelt biztos úr, tisztelt eh, elnök úr, tisztelt eh, kollégák! Megítélésem szerint az energia... Господин Борболи, уважаеми господин председател, уважаеми колеги, според мен трябва да се въведе система за етикетиране на хранителните продукти. На етикетите трябва ясно да са обозначени съставките на продуктите, както и да има информация за екологичния отпечатък на продуктите. През изминалите години многонационалните корпорации, извършващи дейност в някои държави членки на Европейския съюз, предлагат хранителни продукти с по-низко качество. За съжаление, все по-често ставаме свидетели на подобни явления. За съжаление, продуктите, произведени от многонационални корпорации, не са с по-добро качество в сравнение с останалите. Тези корпорации се възползват от мащаба на дейността си, за да изместват от пазара малките и средни предприятия по места – Няма съмнение, че трябва да предприемем нещо, за да противодействаме на това явление. Трябва да подпомагаме местните економики не само на думи, но и на дела. Госпожа Карсън. Okay, uh, that's canceled then, uh, Mr. Няма да се изкажете. Господин Абрамавичиус. Ще се изкажа на литовски. Благодаря ви, господин комисар. Много се радвам, че сте днес сред нас. Благодаря ви също така за изложението, което направихте. Благодаря ви, че ни представихте графика за работа на Европейската комисия в тази област. Днешният дебат показва, че местните власти обръщат много голямо внимание на инициативите на Европейската комисия в тази област. Ние сме длъжни да помогнем на Европейската комисия да приложи всички добри инициативи на местно и регионално равнище. Здравословният начин на живот и здравословното хранене са много важни теми за всички нас. Желая ви успех! Uh, господин Ван Ста, уважаеми господин председател, присъствието на ресорния комисар по въпросите на здравеопазване ме радва. То показва колко е важна темата, която обсъждаме днес. Благодаря ви, господин комисар, за ангажираността, която проявихте както и за точността на изказването ви. Години наред съм работил като учен в тази област. Допринесох за създаването на първия Европейски център по екология на селското стопанство. Не мисля обаче, че все по-широкото използване на хербициди, нитрати и други подобни вещества е желателно. Това замърсява не само хранителните продукти, но и подпочвените води. Не е пример за устойчиви методи на производство. Масовото интензивно животновътство пък е немислимо без широката употреба на антибиотици. Благодаря на господин Компачер за отличния му доклад, в който са отчетени всички основни моменти, свързани с производството на хранителни продукти по цялата верига на производство. Отчитат се и други аспекти, като например устойчивото развитие на селските райони и други. Благодаря за това становище. Мисля, че внесените по него изменения ще допринесат за усъвършенстването му. Благодаря. Последният оратор, госпожа Богдин. Merci, monsieur le президент. Благодаря ви, господин председател, господин комисар, господин докладчик. Благодаря ви, че обсъждаме заедно тези важни въпроси. Искам да кажа няколко думи отново за разхищенията на храни. Разбира се, ние сме против разхищението на храна и по възможност за нулево изхвърляне на храна. Ето защо преди всичко трябва да подобрим осведомеността на потребителите, за да могат те да купуват и консумират разумно хранителните продукти и да се опитват максимално да рециклират отпадъците на хранителни продукти. Трябва обаче да преразгледаме правилата за, обществено, за свидетел обществено хранене, като например столовете на училищата или на обществените учреждения, където има задължение за изхвърляне на не консумираната сготвена храна. Смятам, че трябва да променим тази регулаторна рамка. Това ще възпрепятства изхвърлянето по голямо количество храна. Председателят, благодаря. И за да дадем равни възможности на всички колеги в залата. Сега ще дам думата на още един колега, който ще е последният в този кръг от изказвания. Господин Скурус. Благодаря. Днес обсъждаме една изключително важна тема, засягаща всеки един от нас. Всички сме запознати с темата. Знаем за какво става дума. Въпросът ми е, в каква степен се извършва контрол върху хранителните продукти. Искаме да предложим на гражданите си безопасни храни, както им храни, които не са произведени с изкуствени добавки. Господин комисарят, благодаря. С удоволствие изслушах изказванията ви. Много се радвам, че има пресечени точки между нас. Благодаря също така и за отличния доклад. Благодаря ви за коментарите и предложенията. Нека обърна внимание на нещо много важно. Колегата ви от ЕКАРЕ заяви, че здравеопазването, опазването на здравето следва да спада към компетенциите на държавите членки. Нека ви дам определението на понятието здраве, публикувано от СЗО. Здравето се свежда до социалното, физическото и психическото благосъстояние. Разбира се, ако следваме това определение, опазването на здравето може да спада към националните компетенции, но в случая говорим за вътрешния пазар, за движението на стоки в рамките на вътрешния пазар, т.е. за вноса на нездравословни продукти от една държава членка в друга. Могат ли държавите членки да се справят с този проблем сами? Не, защото опазването на здравето е наднационален проблем, то дори проблем в световен мащаб. Не смесвайте грижите за здравето с лечението. В случая става дума за политики насочени към здравословното хранене, към опазването на здравето. А това е тясно свързано с селското стопанство, с екологични въпроси, с въпроси свързани с устойчивото развитие и други въпроси с трансграничен елемент. Трябва да въздействаме върху поведението на хората, върху социални и економически фактори, както и върху екологични такива. За целта трябва да работим заедно. Не е възможно въпросът да се разглежда стеснително, единствено от гледна точка на националните компетенции или от гледна точка на здравословните проблеми. Ако искаме да разполагаме с здравословни ресурси, то трябва да приложим общо европейски подход към политиките по отношение на храненето и селското стопанство, към политиките насочени към ограничаване на употребата на пестициди, опазване на околната среда, опазване на водните и енергийните ресурси. Ето защо излязохме и с предложение за пакета за кръговата економика. Немалко инструменти са в ръцете на общините, регионите, градовете и държавите. Но ако искаме да постигнем допълнителни ползи на общо европейско равнище, то опазването на здравето трябва да и е и общоевропейска компетенция. E на следващ етап ще направим анализ на общественото здраве в Европейския съюз, като го поставим в такъв по-общ контекст. Говорихте за проблема с затластяването сред децата. Вчера в Малта бе проведен неофициален съвет на министрите на здравеопазването. Сред основните теми, обсъдени от министрите, бе именно затластяването сред децата. Говорихме за въпроси като агресивни рекламни практики, прилагани към децата, агресивния маркетинг, проблеми свързани с данъчното облагане. Прилагат се, например, акцизи в минимален размер към алкохола, тютюна и други нездравословни продукти. Трябва заедно да работим за една по-здрава Европа. Говорим за една по-социална Европа, но едновременно с това трябва да осъзнаем, че се нуждаем и от една по-здрава Европа. Имам предвид определението дадено на понятието здраве от СЗО здравето като благосъстояние, а не отсъствието на болести. В случая говорим не за лечение, а за опазване на здравето. Хората трябва да са здрави колкото се може по-дълго. За целта ни е необходима обща политика по отношение на храненето. Аз съм лекар, много добре знам за какво говоря. Говорим по много конкретни въпроси, например за управлението на хранителните отпадъци. На първата си среща изготвихме рамката, методологията. На следващ етап ще излезем с конкретни предложения за управлението на отпадъците от храни на всички етапи от производствената верига. Упоменахте и проблемите свързани с устойчивостта на храните. Към момента разполагаме с общата сълскостопанска политика. Имаме и общи определения за храни и им хранителни отпадъци, но няма общо европейска политика по отношение на храненето. Много трудно бе да се изготви общо европейско предложение за раздаването на плодове, зеленчуци и мляко в училищата, например. За това ви призоваваме на местно равнище, особено активно да използвате такива инструменти, защото става дума за децата в училищата, за пациентите в болниците. Такива инструменти са възможност за разпространяването на повече пресни храни. Така ще бъдат насърчени и местните производители. Вчера говорихме за необходимите промени в нормативната уредба за обществените поръчки. Промени, които да дадат възможност на националните правителства на Централната изпълнителна власт да закупува повече пресни храни от местни производители. Така ще бъдат насърчени местните производители, местните малки и средни предприятия, ще бъдат опазени местните общности. Много съм удовлетворен от всички ваши предложения. Ще продължа да работя заедно с вас. Като цяло, според мен, си изпълняваме дълга, излизайки с предложения за обозначаване на трайността на продуктите, с предложения за ограничаване на хранителните отпадъци, за подпомагане на дружествата при справянето с бюрократичната тежест. С удоволствие ще посетя Дания, приемам поканата ви. Бил съм в Копенхаген, например. Там бях в едно училище, където Децата се учат. Учат се на това какво е здравословна храна и как се произвежда тя. С удоволствие ще посетя още веднъж вашата страна. Има подобни инициативи в Хелзинки, в Холандия, в Италия. Бил съм вече в тези страни. Пътувам много, защото искам да окоръжавам местните органи да прилагат челния опит. Радвам се и, че Литва постига такива успехи в борбата срещу хранителните отпадъци. Председателят. Нека ви дам още един пример тук. I'm not telling anything about the quality of the food, but <laughs> of this food waste. Нашият стол се дава от журналистите за пример при борбата срещу разхищението на храни. All right, uh, let's uh, then uh, quickly go through the, the opinion. First on this, the, uh, the opinion by Arno. Uh... Сега можем да пристъпим към гласуването по становището на Арно Компачер. То вече бе представено от докладчика. Господин докладчик, вече много говорих преди малко, за това ще бъда съвсем кратък. Благодаря на експертите, които ми помагаха при изготвянето на становище, както и на всички останали участници, най-вече на заинтересованите страни. Всички внесени изменения допринасят за доусъвършенстването на становището. Особено важен е въпросът за пилотните проекти. Много е важно всъщност да бъде реализиран пилотен проект, тъй като към момента не се прилага хоризонтална политика. Трябва да убедим комисията и парламента в необходимостта от реализирането на пилотен проект. Така ще стане ясно и как предложенията могат конкретно да се превърнат в реалност. Предстои сега да обсъдим здравните системи. Моят текст е свързан и с това становище, свързане с благосъстоянието като цяло, тъй като предлагам цялостен подход. Благодаря. Нека сега гласуваме по измененията съвсем накратко, господин Макарти. Съгласен съм с констатацията в становището, а именно, че трябва да има повече полезно взаимодействие между научните среди, производителите на хранителни продукти и органите за опазване на околната среда. В моя град Корк има комитет за разработване на политики по отношение на храните. Той работи по въпроси свързани с храните, с храненето, и с насърчаването на благосъстоянието на гражданите в дългосрочен план. Работим заедно с СЗО по програмата здрави градове. Тази програма ни дава много възможности. Поздравления за докладчика. Нека сега пристъпим към гласуване по трите изменения. Изменение едно, Докладчикът е за. Кой е за? Против? Няма гласове против. Приема се. Изменение 2. Докладчикът е за. За. Против. Мнозинството е за. Приема се. Изменение 3. Докладчикът е за. Кой е за? Благодаря. Против. Няма гласове против. Приема се. Гласуваме по становището с измененията. За. Благодаря. Против. Няма гласове против. Приема се. Въздържали се? Няма. Приема се с единодушие. Поздравления за докладчика. Uh, agenda, so... Трябва да внесем промяна в дневния ред. Сега предстои да разговаряме с господин Бърние който има много натоварен график. Добре е дошъл на господин Бърние. Сега предстои да обсъдим с него Брексит.

Right, uh, the... И така продължаваме заседанието. Първо някои встъпителни думи към господин Бърние. Господин Бърние, благодаря ви, че ни приехте нашата покана да вземете участие в пленарното ни заседание. Вече, поведох, вече проведохме дебат по темата на пред на съданието на нашия председателски съвет. Ние сме представители на кметствата, на общинските регионални власти и не искаме да излезем с нашата позиция за излизането на Обединеното кралство от Европейския съюз. Ненко сме заявявали, че ние подкрепяме правото за избор на гражданите на Обединеното кралство, но че той, този избор а, води до последици за бъдещите поколения. Господин Бърние със сигурност е наясно, че макар а, задачата ви е да сте технически координатор а, от страна на Европейския съюз при преговорите от Брексит, последиците от тази процедура ще засегнат не само вида, в който кажат договорите и няколко хиляди страници в европейско законодателство, но ще засегнат конкретно милиони европейски граждани, граждани, които живеят в Обединеното кралство и в останалите държави членки на Европейския съюз задължение на Европейския съюз е да запази своето единство, своята цялост и интересите на всички свои граждани, независимо къде живеят те. Това трябва да бъде водещата ни цел при преговорите. И на всеки етап трябва да обмисляме как Брексит ще се отрази на нашата економика и на социалния живот. Днес представителите на местните регионалните власти от всичките 28 държави членки на Европейския съюз, включително Голямото кралство, искат да споделят с вас своите притеснения, свързани с Брексит. Това са не само хора, идващи от трансгранични региони, но и хора, занимаващи се с предприемаческа дейност в различните държави членки. Господин Барние, запознати сме с вашата политическа кариера, знаем колко много цените и колко много държите на местните регионални власти. Макар комитета на регионите да няма официална роля по време на преговорите, нашите членове, които са членове на регионалните парламенти, ще вземат участие в процеса на ратификация на някои от споразуменията за търговия, които ще са част от окончателната сделка. Утре ще видите нашето становище ще видите нашите предложения, идващи от представителите на местните регионални власти от всичките 28 държави членки. През едните месеци ще сме в тясна връзка с вас, за да видим дали някои от нашите предложения могат да бъдат взети предвид при окончателната етап на преговорите. Както казахме и през януари тази година на приятелите ни от Обединеното кралство. Ако Брексит наистина ще е Брексит, то Европейски съюз трябва да продължава да означава Европейски съюз. Или казано с други думи, няма да поставим под въпрос нашите постижения или нашата политическа визия. Ще запазим нашата единност. Смятаме, че най-добрият начин да защитим националните си, регионални и местни интереси е да работим заедно, като едновременно с това зачитаме общите си ценности. Това винаги е прави Европейски съюз, това ще прави и за бъдеще. Ние сме и ще останем единни. Едновременно с това трябва да използваме тази криза и да я превърнем в възможност за много години напред. От името на европейските региони сме готови да излетам с предложение за това как може да бъде реформиран Европейския съюз, за да работи по-добре за и с своите граждани. Желаем ви успех при договарянето на добра договореност за всички граждани на Европейския съюз. А сега имате думата, господин Брани. Je Merci, monsieur le président. Благодаря ви, господин председател. Господин Маркула. Добър ден на всички дами и господа председатели, дами и господа кметове, дами и господа членове на Комитета на регионите. Много се радвам да съм днес сред вас. Благодаря ви, господин Маркова, за тази покана и за тази възможност да се изкажа е, и да ви представя предизвикателството на тези изключително трудни, изключително безпредседентни преговори за Брексит. Честно казано, за първи път се изказвам публично от месец ноември насам по огромния залог на преговорите. Позволете ми да започна няколко думи на солидарност. Да знаете, че в момента се случват много сериозни неща в че се случи нещо много сериозно в Лондон пред парламента, че имаше жертви. À cet instant, et puisque nous allons parler de ce жертви. И бих искал да изкажа солидарността си с британските граждани и с британските власти. Дами и господа, от, 30, от 43 години на само Обединеното кралство Обединеното кралство Европейския съюз споделяха съдбата си. Заедно из... създадохме единният пазар, премахнахме границите помежду си и излязохме с общи правила които позволяват свободното движение на хора, стоки и услуги. Заедно създадохме европейското гражданство, европейско гражданство, което допълва националното гражданство. Засилихме устоите на правовата държава, на мира, на демокрацията, залегнали в сърцето на Европейския съюз. Заедно постигнахме повторното обединение на Европа след падането на Берлинската стена и по това време Обединеното кралство показа амбиции, свободно отвори пазара си към новопоседеници държави членки и заедно поехме ангажимента да финансираме в дългосрочен план на политиката на сближаване, политика, на която вие много държите, за да преодолеем историческата разпокъсаност и териториалната разпокъсаност на нашия континент. Този проект ще продължи да съществува, но без участието на Обединеното кралство по тяхна воля. Решението взето от мнозинството на британските граждани да напуснат Европейския съюз доведе до това извънредно положение – вече знаем, че Обединеното кралство най-вероятно официално ще ни осведоми за намерението си да, на, да напусне Европейския съюз на 29 март, след няколко дни. И тази процедура ще бъде официалното начало на процес на преговор, който ще продължи две години. Възоснова на тази процедура. 27 държави и членки, заедно с председателите Туск и Юнкер, заедно ще работят в продължение на няколко седмици, за да изготвят насоките, които ще ми предоставят за това как да ръководя преговорите и аз ще спазя тези насоки въз основа на мандата, който ми е предоставил съвета и с доверието на Европейския парламент, който е домакинът ни днес. Дами и господа, Брексит ще има сериозни последици за гражданите, економически, финансови, правни, социални, политически последици. Трябва да си дадем сметка, че не постигането на споразумение ще има за всички много по-тежки последици. Над 4 милиона британски граждани живеят в Обединеното кралство, европейски граждани, живещи в Обединеното кралство, ще бъдат изправени в предпълна несигурност свързана с тяхният статут и тяхното бъдеще. Това ще доведе до сериозни економически последици за Обединеното кралство. Ще бъдат въведени отново задължителните митнически проверки, които неизбежно ще забавят търговските ни взаимоотношения. Ще има и много тежки последици за въздухоплаването между Европейския съюз и Обединеното кралство. Също така, Обединеното кралство ще напусне и Евроатом, с което атомните централи в страната ще се окажат без възможност да се съмдяват с нужните им продукти. Припомним и също така, че две трети от а, търговският обмен на Обединеното кралство е под правният режим на вътрешния пазар или на споразумение за борна търговия, сключени между Европейския съюз и трети страни. Така че економиката на Обединеното кралство ще бъде много тежко засегната от Брексит, но и нашата економика, економиката на Европейския съюз ще бъде засегната, макар да, макар да че ще имаме възможност да продължим да се възползваме от вътрешния пазар и от споразумението за свободна търговия, ако сме сключили. Но, дами и господа, крайният резултат е, не постигане на споразумение не е нашият крайен резултат. Не е качеството, към който ние се стремим. Ние няма да преговаряме срещу британците, ще преговаряме с британците. Ето също от името на 27-те държави членки и от екипа, с който работи в тясно сътрудничество, е, че нашата цел ще бъде да постигнем споразумение по добре организиране на пускане напускане на Европейския съюз от страна на Обединеното кралство и намиране на път е, за постигане на ново партньорство с е, Обединеното кралство. И тъй като ми дават тази възможност, днес бих искал да поговорим за условията, с които може да постигнем това споразумение. Уважаеми господин председател, дами и господа, първото условие е единството между 27-те държави членки. И това е единство върви ръка за ръка с прозрачността и обществения дебат. Поех поста си на 1 октомври и се срещнах с представители на правителствата на 27-те държави членки. През последните няколко седмици започнах вторията си обиколка на столиците на държавите членки отново. Ще се срещна с представители на правителствата, на националните парламенти, на профсъюзите и професионалните организации. По време на този период и през целият период на преговорите, разбира се, ще работя в тясно сътрудничество с Европейския съвет и неговият председател Доналд Туск, с съвета, с Европейския парламент и неговият председател Антонио Таяни и с всички други органи и институции на Европейския съюз. Ето защо, господин Маркова, там и господа, за мен е удоволствие днес да съм тук пред вас в Комитета на регионите. Толкова често сме работили заедно в миналото, когато бях комисар по регионалната политика. Вие сте гласа на регионите, на градовете, на селските райони и представите цялото им разнообразие. Единството не означава еднаквост. Единството е задължителното предусловие за постигане на споразумение в края на преговорите. Разбира се, постигнато споразумение е в наш интерес, но е в интерес и на Обединеното кралство. И държа да го заявя много ясно и на партньорите ни от Великобритания. Знам, че някои от тях са тук в тази зала. В крайна сметка, и ние, и вие всички се нуждаем от единна Европа, за да постигнем споразумение. И бих дори си позволил да кажа, че, то, че съюзът ще бъде още по-силен, ако се изгражда на, ако се основава на прозрачността и обществения дебат. И тук вашият комитет отново ще си играе активно своята роля, чрез участието си в а, обществения дебат. Преговорите не могат да се проведат тайно ще преговаряме по възможно най-прозрачен начин и ще обясним на всички какво точно правим. По време на тези преговори също така трябва обективно да обясним какво означава напускането на Европейски съюз, както за държавата, която напуска съюза, така и за останалите държави членки. Дами и господа, трябва да кажем истината. И ще кажем истината на гражданите си. Ще им кажем истината за това какво означава Брексит. Второто условие за постигане на споразумение е премахването на несигурността, до която доведе решението на Обединеното кралство да напусне Европейския съюз. Тази несигурност е свързана най-вече с несигурността под който са изправени 4,5 милиона европейски граждани. Полските студенти, които имат достъп до британските университети, са по същите условия, каквито и британските студенти. Британските пенсионери, които живеят в Испания и които се възползват от достъп до здравеопазване при същите условия, като испанските пенсионери. Румънските медицински сестри и лекари, които допринасят за качеството на здравеопазването в определеното кралство или инженерите от Италия, Германия и други държави членки, които са решили да работят в Обединеното кралство, също както и хиляди британски граждани са решили да работят в Берлин, в Рим или в Виена. Чухме техните съмнения, разбираме притесненията им и трябва да действаме бързо в отговор на техните притеснения. Трябва да гарантираме техните права като европейски граждани в дългосрочен план и това ще бъде абсолютният ни приоритет от самото начало на преговорите. Нашият лозунг ще бъде гражданите преди всичко. И затова приветствам решението на колегиума на комисията, който беше от днес, да бъдат регистрирани двете европейски инициативи. Много е сложен въпрос е, независимо дали говорим за правата на гражданите, достъпа до пазара на труда, достъпа до образование, социалните права и правото на пенсиониране. Ще работим последователно по всяка една от тези точки. Няма да остане необсъдена подробност – вече работим заедно с всички държави членки по тези въпроси. Работата ще отнеме известно време, вероятно ще отнеме няколко месеца, но трябва да свършим сериозна правна работа, заедно с Обединеното кралство по темата. И трябва и ще се умеем възможно най-бързо да постигнем съгласие за принципите на последователност, реципрочност и недискриминация за да не се стигне до там тези граждани да продължават да живеят със същото усещане за несигурност. Дами и господа, следващата несигурност е свързана с а, местните регионални власти и всички бенефициенти на програмите, които в момента се финансират със средства от европейския бюджет. За кого и за какво говорим? Става дума за бенефициентите на Европейския социален фонд – Става дума за фондът, който с близо 90 милиарда евро подпомагат най-низко квалифицираните граждани, които имат най-големи трудности при намирането на работна места. Говорим за Европейския фонд за регионално развитие близо 200 милиона извинете, 200 милиарда евро, които, са, които подпомагат на най-унеправданите региони и в частност най-отдалечените региони. Говорим за бенефициентите на Европе, на плана Юнкер и на Европейския фонд за физическо развитие, който е в размер на близо 315 милиона евро. Ще ви дам един пример. Подкреп, подкрепихме създаването на вятърни централи в Белгия има и проекти в областта на здравеопазването и енергетиката в Обединеното кралство. Говорим за бенефициентите на програмата за научна изследователска дейност Хоризонт 2020, която дава възможност на Европейския съюз да инвестира близо 80 милиарда евро в научно-изследователски проекти, които ще ни позволят да се справим с големите предизвикателства на нашата епоха. Господин председател, дами и господа, всички тези програми са били одобрени от 28-те държави членки на Европейски съюз, заедно с Обединеното кралство. Финансирали сме ги всичките 28 държави членки, всички 28 държави членки са възползвали от тях. И всяка държава трябва да удържи на, своите обещания и на ангажимента, който е поела към останалите държави членки. Така че трябва да стане съвсем ясно. Когато една държава членка напуска Европейския съюз, няма наказания, не се плаща цена за напускането на съюза, но трябва да си разчистим сметките. Ни по-малко, ни повече. Няма да искаме от британците да платят дори едно евро за нещо, кое, за което те не са се съгласили като държава членка на Съюза. Едновременно с това 27-те държави членки също ще удържат на всички платни ангажименти спрямо Обединеното кралство, неговите граждани, неговите предприятия и неговите региони. Това е метод на действие, който ще прояви, който ще свидетелства отговорност и от двете страни. Ще си позволя най-скромно да цитирам един от великите европейци Уистън Черчил. Цената на величието е отговорността. Цената на величието е отговорността. Тази стара истина въжи както за Великобритания, така и за нас. Третата несигурност, свързана с напускане, с решението на Обединеното кралство да напусне Европейския съюз, е свързана с новите граници на Европейския съюз и разбира се, мисля в частност за Ирландия. Аз съм комисар, който отговаряше за мирната програма в Ирландия и знам каква роля играе Европейския съюз в насърчаване на а, мирните преговори в Ирландия и постигането на мирното споразумение и Европейския съюз е една, един от гарантите на това споразумение. Ето защо в рамките на преговорите много ще внимавам какви ще са последиците от напускането на Европейския съюз, за митническия съюз и ще внимавам за всеки един елемент, който по някакъв начин би могъл да постави под въпрос или да отслаби диалогът или мирът в Ирландия. Господин председател, скъпи приятели, има едно предусловие за успеха. Трябва да действаме в правилният ред и трябва да поставим всяк, всеки елемент в неговият контекст. Залогът е да изградим ново общо бъдеще за Европейски съюз и Обединеното кралство на стабилни основи, а именно основи на взаимно уважение. Трябва да действаме последователно. Най-напред трябва да намерим съгласие по организацията на Обединеното кралство от Европейския съюз, след което в дух на взаимно доверие ще, ще обмислим как ще изглеждат бъдещите ни отношения. И колкото по-бързо постигна споразумение за организирането и излизане от съюза, толкова повече време ще ни остане да обсъждаме бъдещето ни отношение с съюза. Но ако не продолеем сигурност, да, ако оставим най-сложните въпроси за по-късно или за края на преговорите, има опасност да се провалим. И много внимавам какво казвам. Разбира се, чакат ни трудни моменти, но, дами и господа, общественият ми живот, включително и в качеството ми на председател на Общински съвет в, от Савла в Франция, съм се убедил, че е по-лесно да преодолеем пречките, когато имаме ясна перспектива и когато впишем всеки проблем в тази перспектива. Това трябва да направим и в рамките на тези преговори, то възможно най-бързо. Каква е перспективата? Перспективата за изграждане на ново партньорство между Обединеното кралство и Европейския съюз. Много отдавна, всъщност, от първия път, когато гласувах като млад френски граждани на 21 години през 1972 година започнах да водя кампания за присъединяване на Обединеното кралство към Европейския съюз. И колегите от Франция може би си спомнят, че тогава имаше референдум в нашата страна за присъединяването на Обединеното кралство към съюза. И от тогава до ден днешен съм убеден, че ние сме много тясно свързани с Обединеното кралство. От, една, в една общност на споделени ценности и интереси. Още много рано да започнем да преговаряме новото ни партньорство, но не е прекалено рано да видим какви ще бъдат основните му контури. В центъра на това партньорство ще бъде едно споразумение с свободна търговия, което ще договорим, когато му дойде времето с Обединеното кралство. Това споразумение с свободна търговия няма да прилича на нито едно друго споразумение с свободна търговия, което съществува днес. И трябва да се подготвим за този факт. Обединеното кралство взе решението да напусне вътрешният пазар и митническия съюз. След две години Обединеното кралство ще бъде трета страна. Повтарям, след две години Обединеното кралство ще бъде трета страна за нас. И чрез този свой избор автоматично Обединеното кралство се оказа в пълна неправдана позиция в сравнение с държавите членки на Европейския съюз. Няма да има също така възможност Обединеното кралство да се избира в кои части или кои сегменти на вътрешния пазар да участва. Дами и господа, няма прецедент за подобен споразумение за свободна търговия, защото всяко едно от споразумение за свободна търговия е договорени до момента от Европейския съюз с над 63 страни, например с Южна Корея, наскоро подписаното споразумение с Канада. Всички тези споразумения се вписваха в процеси, в логика на сближаване на законодателствата. Брексит създава съвсем нова ситуация. Защото днес имаме напълно интегрирана законодателна рамка между Европейския съюз и Обединеното кралство. Това е отправната точка. Така че пред нас стои не перспектива за сближаване на законодателството, а опасност, дори вероятност от отдалечаване на законодателната рамка, която да отслаби единния пазар. Ето защо трябва да бъдем бдителни и ще бъдем бдителни, за да не се превърне това разминаване законодателствата в регулаторен дъмпинг. Европейският парламент, аз качеството си не преговаряш, националните парламенти и гражданското общество, както и местните е, народни избраници, всички ще бъдем бдителни заедно. Дами и господа, има опасност да се стигне до неразбиране и съмнения спрямо това споразумение за свободна търговия. А това споразумение за свободна търговия ще бъде от смесен характер и ще трябва да бъде ратифицирано от всички национални парламенти и от Европейски парламент. това трябва да избегнем опасността от регулаторен дъмпинг. А за целта трябва да подготви много справедливи правила за играта и да изискаме пълно спазване на равнопоставеността. Тази равнопоставеност ще бъде от съществено значение. Господин председател, съгласни сме с Тереза Май и с това, което тя каза наскоро в една от речите си, а именно искаме смело и амбициозно споразумение с свободна търговия. Да, можем да имаме общи амбиции – но за нас, и го казвам много ясно, за нас амбициите ни обхващат и е, социалните, и данъчните, и екологичните стандарти, и стандартите за защита на потребителите, тъй като европейските граждани много държат на тях и с пълно право. си представим една общност с Обединеното кралство, което далеч надхвърля търговските ни отношения. Моите амбиции засягат и научно-изследователската ни дейност, университетите ни, лабораториите ни, макар че регулаторната рамка, в която финансираме тези, това наше сътрудничество ще се промени неизбежно. Ние все пак имаме амбиции, имаме амбиции в борбата срещу измененията на климата ще можем да постигнем много по-добри резултати, ако продължим да работим заедно в духа на ангажимента, който поехме заедно на конференцията в Париж. Имаме и амбиции по отношение на международното е, сътрудничество и е, помощта за развитие, и в частност тук мисля за големият ни съсед Африка. Имаме също така и амбиции по отношение на вътрешната и външна сигурност, независимо дали говорим за борбата срещу тероризма, обменът на информация, борбата с хибридните заплахи или киберсигурността. И тук а, мисля за евентуалните жертви от събитията в Лондон, но мисля и за жертвите на атентатите тук в Брюксел на 22 май миналата година и на жертвите на толкова много други атентати тук в Европа и навсякъде по света. Имаме амбиции и в областта на отбраната. Обединеното Касо винаги е играл много активна роля в тази област в рамките на НАТО и това сътрудничество ще продължи, но е, и чрез активното участие в редица програми и дейности на Европейския съюз в областта на общата сигурност и отбраната. И в това отношение 27-те държави членки ще имат свои инициативи за отбрана, както наскоро каза и Федерика Могерини. И трябва да имаме възможност за двустранно сътрудничество с Обединеното кралство, когато се стигне до подходящият момент. Разбира се, дами и господа, сигурността на нашите граждани не подлежи на въпрос и не може да се използва за размен на монета срещу економически, търговски или друг интереси. И след като имаме идея за общите штрихи на това споразумение свободна търговия, ще можем да изготвим и нужните преходни разпоредби. Знаем, че ще трябва време за влизането в сила на ново партньорство, независимо дали става дума за споразумение свободна търговия или другите елементи на това сътрудничество. Ще се стигне със сигурност до преходен период. Много е рано сега да се каже как ще изглеждат тези преходни разпоредби, но те със сигурност ще попадат под европейската правна рамка и съответната юрисдикция. Със сигурност тези преходни разпоредби ще бъдат ограничени във времето и със сигурност няма да допуснем който и да е било да се избира отделни елементи от единият пазар, в който да участва. Дами и господа, в края на изслушението си Държа още веднъж да подчертая, че нашата основна цел е да, по да постигнем успех в тези толкова трудни преговори. Ще проявим твърдост, ще бъдем приятели, но няма да бъдем наивни. Много откровен, откровенно говорих днес с вас, господин председател, за да сме наясно всички какви са условията за постигане на успех. Да работим заедно, всички 27 държави членки, в дух на прозрачност и в рамките на обществения дебат най-бър... възможно най-бързо трябва да преодолеем несигурността, създадена от решението на Обединеното кралство на Европейския съюз, несигурност за гражданите, за бенефициарите на европейския бюджет и да си го се свърза с новите граници на Европейския съюз. И на трето място да действаме последователно в правилния ред и да си представим по-дългосрочна перспектива. Само при тези условия ще може да се започнем при добри условия преговорите за бъдещо партньорство с Обединеното кралство. И тъй като говоря за 27-те държави членки за и за ни бъдеще, е важно да подчертаем, че новите предизвикателства и новите трудности, които сме изправени, не свършват с Брексит. И основният приоритет си остава да засилим и когато това да се оказва нужно да реформираме Европейския съюз, да се справим заедно с общите ни предизвикателства. Европейската комисия под ръководството на своя председател Жан-Клод Юнкер започна бада... дебата за бъдещето на Европейския съюз чрез публикуването на своята бяла книга. Тази седмица държавните государствени глави ще се срещнат в Рим, за да отбележат 60 годишната от подписването на Римския договор. Дами и господа, въпреки всички трудности, въпреки кризата, въпреки прексите, тази церемония не бива да бъде белязана от носталгията или от духа на загубилите. Тя трябва да се превърне за нас в момент за започване за едно ново начало и за нов начало на новият Европейски съюз. Благодаря. Um, thank you, thank you very much, uh, благодаря ви. Сега ще чуем 14 члена на Комитета на регионите, така че ще бъде стриктен при времето за изказване. Ще трябва изказванията ви да траят по-кратко, отколкото първоначално предвиденото. Това е необходимо, за да дадем време за отговор на господин комисаря. Майкъл Мърфи от НП е първи. Заповядайте. E от името на ЕНП бих искал да ви благодаря, господин Барние, че се присъединихте към нас днес. Надявам се, че днешната дискусия може да бъде част от един продължаващ диалог. Като европеец, аз дълбоко съжалявам за решението, което взе Обединеното кралство да напусне Европейския съюз. След дълъг период на спекулации, сега навлизаме в период, в който ще трябва да намерим решения на предизвикателствата, създадени от Брексит, както за Европейския съюз, така и за Обединеното кралство. Много от потенциалните последствия от Брексит ще се усетят директно и своевременно на местно равнище. Аз работя с региона на Северна Ирландия и хората наистина се бъдат за бъдещето. Ирландският а, хранителен сектор ще усети последствията от Брексит, тъй като ще се стигне до ограничение в търговията. Ирландският износ за Обединеното кралство е пет пъти по-голям от средния обмен на Европейския съюз с Обединеното кралство. Господин Барние, вие казахте, че по отношение на страните, които не са членки на Европейския съюз, казахте, че те са в по-лошо положение, отколкото Обединеното кралство. Ето защо се надяваме на вашата подгрепа, за да може да а, получим подкрепа и тя да не се ограничи само до хранителния сектор в Ирландия. Зная, че вие и вашият екип осъзнавате въпросите свързани с границата с Северна Ирландия и нашето желание да се намери решение на този проблем. 1,8 милиона хора в Обединеното кралство имат ирландско а, гражданство, европейско такова. Това, което се случи с Северна Ирландия, показва последствието една лоша сделка. Сделка, която се отразява зле както на гражданите, така и на всички участвали в преговорите. Господин Барние, вашето виждане за Северна Ирландия – ще е важно за отношенията между севера и юга. Дали Европейския съюз ще работи с Ирландия, за да не се стигне до нова такава граница? Преговорите за Брексит ще продължат да преобладават в дневния ред на Европейския съюз през следващите години. Същевременно обаче е важно да се гарантира, че останалите 27 държави членки ще работят, за да има положително бъдеще Европейския съюз – насочете вниманието към растежа, сигурността и предизвикателствата, свързани с миграцията. В заключение очакваме преговорите. Напомнят ми, че песимиз... песимиста винаги вижда трудност. А ние в НП сме оптимисти и виждаме възможност във всяка една трудност. Благодаря ви. Then Marcus Turns from PES. Благодаря ви, Маркус Търнс от ПЕС. Не знам дали ще се вместя в рамките на 3 минути, но ще се опитам. В мислите си днес сме с близките на жертвите на брюкселските атентати. Още повече, че днес, когато се отбелязва годишнина от атентатите, сме се събрали тук. Господин Бърне, независимо от това дали ще се стигне до мек или твърд Брексит, още от сега е ясно, че ни предстоят едни от най-тежките преговори, които някога е водил Европейският съюз. Използват се обаче все по-остри формулировки, което ме тревожи, тъй като се създава впечатлението, че става дума само за пари и търговски интереси. Според моята политическа група обаче става дума за ценности, за междучовешки, междуличностни контакти. През изминалите 44 години имаше именно такива междуличностни контакти. Хората доведоха до промени в цели региони. Допринесоха за економическото развитие на Европейския съюз по линията на свободното движение. Независимо дали става за британци, дума за британци, пребиваващи в Европейския съюз или европейски граждани, пребиваващи в Великобритания. Тези хора трябва да имат яснота по отношение на бъдещето си. Казахте, че ще поставите гражданите на първо място. Изключително важно е това според мен. Всички тези хора са промени променили цели региони. Най-вече Северна Ирландия, Ирландия, Кале, както и други по-отдалечени региони. Мога да ви дам за пример Северен Рейн, Вестфалия. Северен Рейн, Вестфалия изобщо нямаше да съществува без британците. Много е важно, като се има предвид това съотношение на силите, като се има предвид, че преговорите за Брексит ще са подобни на преговорите за СЕТА, дори още по-сложни от преговорите за СЕТА, ще трябва да обърнем особено голямо внимание на ценностите си. Освен това, трябва да отчетете и перспективата на местните и регионални органи. Не си пропилявайте ресурсите. Трябва да имате предвид, че и след Брексит няма да има друга държава, с която ще имаме толкова интензивни контакти, както Великобритания. Съгласно член 50 не е забранено, според мен, една държава членка, след като веднъж е подала заявление за членство, да промени мнението си. Uh, Благодаря, господин Самърс от Ауде, Белгия. Брексит uh, een, uh, een Благодаря ви, господин председател, господин Барне. Радвам се да чуя, че имате ясно виждане, което изложихте. Сделката за Брексит в никакъв случай не може да е по-добра опция от пълноправно членство в Европейския съюз. Четирите свободи а, са обект на преговори, а вие опоменахте две от тях. Аз имам въпрос. Британските граждани, които желаят да останат членове на Европейския съюз, как да бъде удовлетворено тяхното желание, как да направим така, че тези хора да продължат да се чувстват част от нашия проект проект, от който сега те бяха отделени. На следващо място, последствията върху регионалните различия. Как ще се правим, справим с това? Някои региони ще усетят последствията много по-силно. Република Ирландия и Северна Ирландия ще усетят последствията не само а, върху економиката си, но и по отношение на сигурността. Как да направим така, че настоящия бюджет да остане непроменен? какво ще правим и с бъдещия бюджет. Как да се осигурим необходимото финансиране. За нас в Комитета на регионите е важно да поддържаме контакти с регионалните власти в Обединеното кралство, в Шотландия, в Ирландия, за да може да обсъдим бъдещето си сътрудничество. Then next uh, is Tony Buchanan. Тони Буханан е следващия от АОДЕ, Обединеното кралство, Шотландия, максимум две минути. Господин председател, господин Барние, от името на АОДЕ, аз се справя пред вас като горд европеец и шотландец. Искам и се ние да допринесем за бъдещето на европейския дебат – ще работим заедно с държавите членки. Европейския съюз се отнесе добре с нашите граждани, с местните правителства и даде възможност на хората да учат, да живеят, да работят в държавите членки на Европейския съюз. Това се отрази добре на шотландците, които са навсякъде в Европейския съюз създадохме възможности за бизнеса, възможности да участваме в подобни дебати като пълноправен член. Всеки един в тази зала знае, че в Шотландия 62% от хората гласуваха за оставането на Обединеното кралство в Европейския съюз. останахме обаче на произвола на резултатите. Шотландия обаче ще продължи да си сътрудничи с европейските колеги. Днес ще се задейства член 50. Това ще струва много работни места за Шотландия и ще се отрази на износа на храни и напитки у нас. Загубите се числяват на 5,5 милиарда – Важно е да се направи оценка на последствията от Брексит на местно равнище. Това ще има отражение на селското стопанство, мобилността на гражданите, пенсиите, здравеопазването. Шотландия е в Европа. Европа трябва да ни подкрепи. Председателят прекъсва. Очакваме да продължим диалога си. Джудит Уолис е следващата от ЕКАРЕ Обединеното кралство. От името на ЕКАРЕ бих искал да ви приветствам с добре е дошъл в Комитета на регионите господин Барния. Излизането на Обединеното кралство от Европейския съюз ще има последствия на местно и регионално равнище. Бих искала да ви призова в рамките на преговорите да използвате местните и регионални власти в 28-те държави членки. Да гарантирате сделка, която да е в интерес на всички. Излизането на член от Европейския съюз си има свои економически, политически и социални отражения. Така че нека да няма губещи от сделката. От ЕКАРЕ Започнахме диалог с различните правителства и заинтересованите страни, още щом научихме резултата от референдума. Чухме тяхното мнение за излизането на Обединеното кралство от Европейския съюз и всички те заявиха, че Обединеното кралство и останалите 27 държави членки трябва да продължат сътрудничеството си. Ще продължаваме да имаме общ интерес. Пред нас ще има общи предизвикателства, което означава, че в дискусията ни за бъдещето на Европа трябва да вземем предвид бъдещето на Европа като цяло. А това бъдеще зависи от способността ни да работим и с тази част на континента, която не е част от Европейския съюз. Не трябва да законодателстваме заедно, за да напредваме заедно. Особено в областите, в които желаем да работим заедно, са енергетиката и така нататък, борбата с тероризма. Всичко това е важно за нас. Спомняме си какво се случи тук миналата година в Белгия и сега разбираме какво се случва днес в Обединеното кралство. Ние се връщаме към саморегулирането, но добро, добрите отношения между нас и Европейския съюз са изключително важни. Това е разписано в член 8. Обединеното кралство съвсем не иска да се изолира от останалите, напротив, то се отваря към по-широкия свят. Ние вярваме в свободната търговия, тя ще донесе полза за всички ни. Надяваме се, че преговорите ще протекат гладко. Благодаря от името на Националната делегация на Обединеното кралство, господин Хач. Господин председател, господин Барние, скъпи колеги, благодаря ви за това, че ми давате думата от името на Асоциацията на местните правителства на Обединеното кралство, Уелс, Северна Ирландия и Шотландия и Англия. Благодаря на председателя за това, че беше в Лондон през януари и вие се срещнахте с нас, както и с компетентния по Брексит министър. Така се включихте в диалога ни. На следващо място местните власти в Обединеното кралство продължават да работят заедно с а, своите партньори от 27-те държави членки. Необходимо е да продължаваме да привличаме таланти от Европейския съюз и да предоставяме такива на другите държави членки. Нашите граждани все още живеят в другите държави членки. Фермерите не искат да пласират стоката си на европейския пазар. Същото се отнася за бизнеса. Младите хора у нас желаят да учат в чуждестранни университети. А пък тези, които ще се пенсионират, нека да имат възможност да отидат в която държава пожелаят на местно равнище ние се споразумяхме за три принципа. След Брексит правомощите трябва да бъдат прехвърлени на хората. На следващо място местното правителство трябва да поеме нова част от отговорността, така че публичните услуги да отговарят на местните нужди. На трето място трябва да има фискална автономност на местните правителства. Господин председател, Господин Барния, разчитаме на вас, нашите граждани, да продължат да се ползват от силното ни сътрудничество. Нека нашите хора да имат достъп до Еразъм Плюс, до Хоризонт 2020 и другите програми. В дългосрочен план, господин председател, приканваме Европейския съюз да поддържа тясното сътрудничество на местно равнище и председателят прекъсва времето ви изтече. Сега за по една минута Алвес Кордиеро. Senhor президент, caras и карш колегаш, Скъпи колеги, господин Барние, Аз съм от Азорските острови. Отговарям също така за крайно далечените региони е, на Европейския съюз в рамките на Комитета на регионите. Бих искал да се спра на различните последствия, които ще има Брексит е, върху регионите. Имам въпрос към вас. До каква степен бихме могли да очакваме различни последствия – различни последствия между британските региони и останалите региони в Европа. До каква степен отчитате тези различия и как възнамерявате да се справите с тях? На следващо място, знаем, че Брексит ще се отрази на европейския бюджет, а това ни безпокои. Да, вярно е, че има хора, които ще се възползват от тази слабост, за да поставят под въпрос политиката на сближаване. Вие какво мислите по въпроса? Председателя дава думата на следващия оратор. Sorry, Извинявам се, е, не бях готова за този въпрос. Даже не знаех, че съм в списъка. Добре, така печели малко време. Госпожа Хил благодаря. Господин Бърне, благодаря ви, че дойдохте сред нас днес. В резолюцията на Комитета на региона се признава ролята на Европейския съюз в мирния процес в Северна Ирландия чрез програмата Интеррайл и чрез мирния процес се развиха отношенията ни на местно равнище. Изключително важно е работата ни в това отношение да се съхрани за в бъдеще. Радвам се, господин Барния, че упоменахте Северна Ирландия и вашите безпокойства за Ирландия. Спомняме си дните, в които имаше граница между Южна и Северна Ирландия. И не трябва да се стига до там този напредък, който постигнахме, да се а, взима за постигнат веднъж за винаги. По време на по, преговорите за Брексит не трябва да се стига до сделки, които да а, нарушат. А, споразумение. Благодаря, господин председател. Господин Барние, аз представлявам един малък избирателен е, регион в Ирландия. Благодаря ви за това, че сте днес сред нас. Три послания имам към вас. Европейския съюз беше добър към държавите членки и най-вече с Ирландия. Аз смятам, че Ирландия ще остане член на Европейския съюз. Ние трябва да работим заедно, а не едни срещу други. Вие като комисар помогнахте много по време на мирния процес в Ирландия, което високо ценим. Гражданите от двете страни на границата в Ирландия се безпокоят от излизането на Обединеното кралство. Трябва да отговорите на страха на хората, като не ги връщате към тъмнината на миналото. Последствията ще бъдат големи и ще трябва да се справим с тях. Последствията от Брексит няма да се усетят еднакво в 27-те държави членки. Тези държави членки и региони, които изпитват най-големи трудности, трябва да бъдат политически признати. Трябва да се помогне на тези региони, за да може те да продължат напред. Солидарност е чудесна дума, казва председателят. Приключете с нея. Michel Schaeffer, Spyridon Spiridon, Konstantinos Agorastos, Muno Sanchez, Alan Hutchinson, and then Jean-François Barnier. Can we close on that? That's- Може ли с това да приключим списъка? Затварям списъка. По една минута за всеки го.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 през призмата както на Европейския съюз като цяло, така и през призмата на местните и регионални органи. За отделните региони в Европейския съюз ще има различни последици от Брексит. Последиците за Холандия, за холандските градове и региони ще бъдат особено сериозни. Сериозни ще бъдат и последиците за Ирландия. Гражданите на тези региони не са гласували за Брексит, но ще трябва да понесат тези последици. Холандия, например, може да губи в бъдеще по 17 милиарда годишно. Холандия и Великобритания са търговски партньори. Огромни ще бъдат загубите за пристанището на Роттердам както и за близкия до пристанището град. Ще има огромни економически последици от Брексит в Холандия. Господин Барние, моля да вземете предвид това по време на преговорите и след 6 месеца да ни докладвате за постигнатия напредък. Благодаря, господин председател. Мишел, последния път, когато се срещнахме, ти ми помогна да изградя отново представителството на Бирмингам и Уест Мидландс тук в Брюксел. Това беше и добър пример за сътрудничество в Европейския съюз. Това представителство продължава да работи между другото. В резолюцията си ясно заявяваме, че не бива да има споразумение между Европейския съюз и трета страна, което да е по-изгодно от членството в Европейския съюз. Всички сме наясно с това тук. Британската страна в лицето на своето правителство и на своите граждани също трябва да е наясно с този факт. По въпроса за писмото по член 50 и не мисля, че от това писмо ще стане ясно, че британската страна е осъзнала този факт. Вчера бе разпространена поредната фалшива новина, според която според британското правителство финансовите последици за Великобритания ще бъдат в размер от 3 милиарда и че Великобритания няма да има финансови задължения към Европейския съюз след Брексит. Надявам се, че онова, което казахте днес, ще бъде повторено и когато излезете с насоките за преговори. Така ще има прозрачност спрямо обществеността и британските граждани ще знаят какво ще ги очаква след Брексит. Колега от Холандия, групата на АЛДЕ. Благодаря, господин Барние, за това, че споделихте с нас вашето становище, което високо ценим. Ще продължа на холандски. Аз представлявам холандска провинция, в която се реализира програмата Интерек. Аз отговарям за тази програма и други регионални програми. Имам следния въпрос към вас. Няма ли риск за кохезионните фондове. Ако това е така, то отделните градове и региони, отделните стопански субекти ще понесат последиците от не спазването на правилата от британската страна. Господин Спиридон. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Παρά την αξιόλογη ανάλυση του κυρίου Μπαρνιέ και των συναδέλφων благодаря, господин председател. Благодаря на господин Бърние и на колегите. Ясно е, че се намираме в безпредседентна ситуация. Не можем за момента да кажем какви ще са последиците от Брексит. Например, последиците за регионите. Основният проблем, според мен, не е Брексит. Основният проблем е как да се справим с причините за този изход от вода в Великобритания. Свидетели сме на силно популистко движение, свързано с економическата криза и миграционния натиск. Економическата криза и миграционният натиск доведоха до възникването на една особена форма на национализъм ще трябва да действаме поетапно. Ще трябва да работим за това европейските граждани наистина да усетят, че Европейският съюз е на тяхна страна. Трябва да работим за повече единение, за разработването на наистина общи политики, като обща политика за сигурност и отбрана или обща економическа политика. Господин Агорастос от Солон, имате думата. Благодаря, господин председател, господин Бърние, уважаеми госпожи и господа. Много е трудно да се намери сега решение, но трябва и да действаме бързо. Колкото повече се проточат преговорите, толкова повече ще надигат глава популизмът и евроскептицизмът. От взетите решения трябва да има непосредствени последици. В противен случай Европа ще е в опасност. В продължение на години проявявахме лицемерие – така се стигна до евроскептицизма. Надявам се, че европейската идея няма да бъде поставена на карта. Надявам се, че няма да бъдат поставени на карта амбициозните ни цели за европейската интеграция. Не бива европейската интеграция да остане в историята. Трябва да се мобилизираме в името на гражданите. Нека се върнем към същината на Европа. Европа се нуждае от солидарност, както и от зачитане на всеки един европеец. Por cierto, Andalucía... Господин Санчес Мунус, ще ви представя гледната точка на Андалусия. Андалусия е в най-южната част на Европа. Жителите на този регион проявяват отговорност. Това са честни, трудолюбиви хора. Използваме всички налични ресурси, за да подобрим живота на гражданите. Господин Барние, искам да ви обърна внимание – на границата между Гибралтар и региона на Андалусия. Тази граница всеки ден се пресича от почти 10 000 работници от Андалусия. Трябва да бъде взето предвид това. Излизането на Гибралтар може да се отрази пагубно на един регион, вече силно засегнат от економическата криза и безработицата. Господин Хетчинсън, господин Бърние, аз съм белгиец от Брюксел и се чувствам много пряко засегнат от това, което се случва с Брексит. Радвам се на изказването, което чухме от вас и се надявам твърдостта, която показахте да удържи до край. Обеден съм, че ви чакат не малко и не лесни предизвикателства. Ще се спра на един а, анекдот. Аз съм председател на отдела за връзки с Европейския съюз на, на Брюксел и ви моля просто да не забравяте и а, държавните служители на европейските институции, които са британски граждани, а, и семействата им, които живеят тук, и всички те а, са много притеснени какво ще се случи с тях. Хи... Сотици с тях поискаха белгийско гражданство. Не можем да го дадем на всички. Искам просто да ви обърна вниманието на този въпрос, който сигурно се важен за тях. И благодаря ви. Председателят. Ще дам думата на още един наш колега Кмет, последният оратор, след което думата ще има господин Барние. Мишел Барние. Господин, уважаеми господин Мишел Барние, господин председател, скъпи колеги, За няколко седмици във Франция ще се състоят много важни избори. Днес сутринта бях във Франция, е участвала в едно изслушване на кандидатите за президентският пост, е, организиран от Асоциация на редица асоциации в е, Франция и бях ужасен, повтарям, ужасен от това, че изобщо не се спомена Европа. И това много ме натежи, тъй като Франция е една от е, държавите основателки на Европейския съюз. А, за съжаление, Европа днес е дума, която плаши французите. Също смятам, че трябва да проявим твърдост към британците, господин Бърние, за да обезкуражим желащите да последват тех, по техния път. Благодаря ви. Благодаря ви. At least a few of the key points now in your contribution чакат ви немалко въпроси. Надявам се да успеете отговорите поне на една част от тях в заключителните си думи. Господин председател, позволете ми не напред да поздравя с добро дошъл господин Гифер Хофстад. Euh, в началото ви припомних а, с много решител, решимост и с много сила, че ще работя в тяхно сътрудничество с Европейския парламент, с председателят му Антонио Таяни и господин Ферховстат, който ще ръководи първите от страна на парламента. Припомня ви, че по отношение на Брексит работя в рамките на член 50 и възоснова на него ще се опитаме да изградим едно споразумение, което да бъде одобрено и да бъде на общностно равнище, т.е. одобрено от съвета, от Европейския парламент и от парламента на Обединеното кралство. И както вече казах, всяко следващо споразумение, което ще определя новите ни партньорство с Обединеното кралство, това ново бъдещо споразумение ще бъде или по-скоро би било едно смесено споразумение, т.е. ще се изисква то да бъде ратифицирано от 27-те национални парламенти на държавите членки. Майкъл Мърфи спомена въпроса, който му е много при сърце. Много сериозният въпрос е свързан с Ирландия. Казах го и пак ще повторя – и аз и целият ми екип много ще внимаваме какви ще бъдат последиците от решението на Обединеното кралство да напусне Европейския съюз и да напусне Митническия съюз. Това решение, разбира се, ще има последици за това как ще изглеждат бъдещите външни граници на Европейския съюз и бъдещите външни граници на единния пазар. Господин Мърфи, господин Сенсон, ще направя всичко възможно, за да не се стигне до охранявана граница в Ирландия. Сам колко чувствителен е въпроса, знам и колко са крехки достиженията на всички усилия постигнат, положени за постигане на мир и диалог. Когато в периода 1999-2004 година бях министър на регионалното развитие, започнах с посещение, мандата си посещение в Северна Ирландия. никога няма да забравя две срещи в рамките на един ден, но с, на две различни места с двама носители на Нобелта награда за мир от Ирландия. Между другото, по, времето, един, по това време един от тях беше член на Европейския парламент. И двамата ми казаха, че след тази трагедия седнахме на масата и а, това не се случи благодарение на Лондон или на Дъблин или на Белфаст, а благодарение на Европейския съюз и на програмата PIS. Никога няма да забравя тези две срещи и до ден днес си спомням усещането, което останаха, именно, че Европейския съюз играе в Северна Ирландия една толкова важна роля. Разбира се, разчитам и на Обединеното кралство. Преди малко казах, добре примервайки думите си, че от самото начало Обединеното кралство също е един от гарантите на мирния процес, с който беше постигнато мирното споразумение в Северна Ирландия. Ето защо трябва да работим и сега с тях за намиране на възможно най-добро решение. Това, което имам да кажа по темата, мога само да ви уверя, че аз и целият ми екип ще направим всичко възможно да намерим едно добро решение, което да засили диалога, мира и стабилността. Господин Търнс спомена редица въпроси. Казахте, че ни чакат тежки преговори. Аз казах трудни преговори. Изключителни преговори. И се надявам днес тези преговори да си останат извънредни. Казахте, че много говорим за търговия и за финанси, Ами, бъдете малко по-справедли спрямо мен. Говорих за много други неща. Казах, че за мен на първо място са гражданите. Говорих и за общността на ценностите и на интересите. Тази общност, която трябва да остане в бъдеще и след Брексит. Говорих и за съюза на социалните, екологични, граждански ценности. Казах и, че ние по никакъв начин няма да приемем намаляване или ограничаване на тези права по време на преговорите. Да, има и много финансови, търговски и правни аспекти, но по никакъв начин не забравям и не пренебрегвам несигурността, в която живеят хората поради решението след Обединеното кралство да напусне Европейския съюз. Господин Търнса, споменахте също така и възможността този процес да бъде прекратен. Припомня ви само, че решението за напускане на Европейския съюз и официалното заявяване на това решение е едностранно. Едностранен процес. Това ще бъде едностранен акт, е, който ще бъде осъществен чрез писмото, което очакваме да получим от Тереса Мей на 29 март. Но от момента, в който получим това заявление, процесът вече не е едностранен, Процесът става многостранен, колективен процес и в рамките на него трябва да се работи с единодушие от 27 държави членки и Обединеното кралство. Барт Сомерс спомена правата на гражданите, които малко казах, че много положително гледам на двете граждански инициативи, които днес бяха регистрирани, регистрирани от Европейската комисия. Той говори за творчески решения. Ами, господин Самарс, по принцип проявяваме творчество е, в тези преговори. Но разбира се, трябва да се основаваме и на правната уредба. Обединения съюз заедно с Обединеното кралство имат 43 години на обща история, правна и економическа. В началото на изказването си изгради, всичко, което сме постигнали заедно. И сега трябва да разпокъсваме, трябва да развършим всички тези връзки, които сме изградили. И това не е по наша воля, а по воля на британските граждани. Както казах и в началото, трябва да кажем истината на гражданите. Не можем да работим както обикновенно. Не говорим за поредното дребно събитие. Говорим за много сериозна, извредна ситуация, която разбира се, както вече казах, ще има дългосрочни последици. Господин Сомерс спомена бюджета, както и господин Кордеро, контекста на настоящите финансови перспективи, които ви засягат. учително и по отношение на политиката на сближаване, сме поели ангажимент за период от 7 години. И Обединеното кралство участва с, на, със средна стоеност от 40, 14% за тези, всички тези общи политики. Участието на Обединеното кралство е със среден дял от 14%. И както казах преди малко, не, не става дума нито за наказания, нито за цена на самото излизане от Европейския съюз. Въпросът е, че всеки трябва да прояви отговорност от своя страна и че трябва справедливо да си разчистим сметките. Le fait de, euh, d'être responsable, de, de faire face à engagements est extrêmement. И нуждата човек да поеме отговорността си е много важно да се гарантира последователността на плащанията по всички европейски програми и за всички европейски региони. Господин Буканан Баканан спомена Шотландия. Само бих искал да ви припомня, че ще чуя всички, господин Бюканан. Бъдата ми е отворена, но ще преговарям само с правителството на Обединеното кралство. Такива са правилата, но ще изслушам всички. И не искам чрез моята роля в а, тези преговори да се намесвам във вътрешните дебати в Обединеното кралство. Госпожа Лорис спомена и обществения дебат. Да, смятам, и казах преди малко всъщност, надявам се и вие институтите самоуправление да вземете участие в този обществен дебат. Споменахте сътрудничеството. Да, надявам се да има дългосрочни а, модели на сътрудничество между местните органи на самоуправление на Европейския съюз и желаящите подобно сътрудничество местни органи на самоуправление на Обединеното кралство. И затова много често, честно ви изредих условията за постигане на успех в преговорите. И ви моля да обърнете много сериозно внимание на тези условия. Не ги изредих, за да създавам проблеми, а защото наистина бих искал да постигна споразумение. И след като постигна това споразумение, мисля, че ще има възможности за сътрудничество в частност с местните органи на самоуправление от другата страна на Ламанша. Господин Хач, разбирам а, вашата позиция, разбирам гледната ви точка, но повтарям и на вас, ще има промени. Ако ви кажа противното, ако ви кажа всичко ще си продължи както до сега, ще ви изложа, а искам да ви кажа истината. Промени ще има. Няма как да продължим да работим както до сега. И между другото, по време на целито си път на преговори, ще работим обективно и ще припълним обективно, без да навлизаме в полемика всички постижения, които сме, до които сме достигнали заедно и които сме забравили. Казвам го и на Жан-Франсуа Бранье, когато между другото поздравявам. Припомням ви какъв, какви дискусии се водят в момента в редица държави членки, в частност в моята държава. Някак си нарочно забравяме да споменем всички постижения на Европейския съюз, да не дали говорим за забраната на роуминга, за всички други а, постижения на вътрешния пазар и ще трябва да припомним всички тези успехи по време на преговорите. Чрез напускането на Европейския съюз, на вътрешния пазар, на митническия съюз, по своя воля, Обединеното кралство ще е, се наложи да се откаже от някои от тези успехи. Така че ни чака и известна педагогическа работа по време на тези преговори. Без да прекаляваме. Господин Кордеро, много отдавна следя, следя внимателно съдбата на най-отдалечените региони. Струва ми се, че шанс за целия Европейски съюз че имаме такива региони, региони, които отдалечават границите ни в четирите океана, които засилват влиянието ни толкова далеч от континента и знам колко са важни тези неотдалечени региони. А отговорът на въпроса ви отчасти ще бъде в успеха на преговорите, и фактът, че ще можем да стабилизираме настоящите финансови перспективи, това е и финансовото измерение на преговорите, които ще водим с Обединеното кралство. Оттам нататък, господин Кордеро, е съвсем друг въпрос, като казваме на Марит Фил, как ще изглеждат как ще изглежда следващата многогодишна финансова рамка. Това е съвсем друга история. Ма как темата да ме вълнува, тя не е част от моите правомощия. Със сигурност ще, бъдат, ще бъде трудно да се изготви следващата годишна финансова рамка. То винаги е трудно, защото говорим за период от 7 години, но след 2020 година ще работим с една допълнителна трудност, а именно ще бъдем 27 държави членки и ще има средно 10 милиарда евро по-малко в бюджета на Европейския съюз. Аз лично продължавам много да държа на политиката на сближаване, как, както искаше и председателят Жак Делор, защото тази политика ни помага да подолем териториалните различия в Европейския съюз. Телеграфен стил отговор на останалите въпроси. Господин Ламберс, споменахте вашата страна. Разбира се, някои държави са по-засегнати от други. Внимателно разгледах търговски отношения на отделните държави на Европейския съюз и Белгия, Ирландия и Холандия са особено силно засегнати и ще вземем предвид този факт, факт по време на преговорите. В понеделник се срещнах с представителите на 20-те държави членки и с Гифер Хофстад, за да обсъдим последствията от Брексит за митническите служби. Някакси да какво ще се случи от митническа гледна точка от момента, в който една държава членка напусне Европейския съюз. Стоките, животните, всички пресни продукти трябва да бъдат подложени на контрол, когато влизат или когато напускат вътрешния пазар. Или казано други думи, за всички наши държави членки това значи предприемане на нови мерки, за да може да отговорим тези нови изисквания за контрол. Господин Бор, Бор спомена новите отношения. Отново повтарям, дами и господа, най- добрите възможни взаимоотношения за Европейския съюз може да имате, когато сте член на съюза. Пак повтарям, най-добри взаимоотношения в Европейския съюз може да имате, когато сте член на съюза. J'ajoute А вторите възможно най-добри взаимоотношения са ако страната е член на Европейското економическо пространство като Норвегия, Лихтенштайн или Исландия. Имаме задължение и към тези държави. Господин Бол отговорих на въпроса ви за бюджета. Господин Спирон и господин Горестос споменаха изварен характер на тези преговори. А внимателно чувства, което казахте и двамата. Но в цялата тази история трябва много ясно да се прави е, е, разграничението между последиците от Брексит, с което ще трябва да се занимавам като преговарящ заедно с е, Гифехофтет и заедно с съвета. Трябва да направим разграничение между самата процедура на Брексит от полуките от Брексит, които вие споменахте. А полуките от Брексит и това, което Обединеното кралство ни показва е, че гласа на народа трябва да се чуе. И факта, че трябва да си вадим полки от Брексит, оправдава усилията, които ще бъдат, надявам се, положени в Рим след 24 часа, 48 часа за изготвяне на нова програма за бъдещето на Европейския съюз, с който да покажем каква е добавената стойност на Европейския съюз. Липсата на граници, научно-изследователската дейност, сигурността, цифровия пазар. Всичко това са добри цели, всичко това са причини, поради които подкрепям усилията за изграждане на новата програма за Европейския съюз. Господин Менос, в отношение на Гибралтар има пълна правна яснота. Гибралтар ще набусне съюза едновременно с Обединеното кралство. Господин Ичинсон спомена своите своите чувства и ние всички се чувстваме много пряко засегнати, а за държавните служители на Европейския съюз от, от Великобритания господин Юкел от самото начало спомена задължението за защита, което носи Европейския съюз към своите служители, независимо каква е тяхната националност. И мога само да, да потвърдя казаното председателят Юнкера и факта, че основните представители на европейските институции споделят а, неговото мнение. Благодаря ви за времето и за вниманието, което ми отделихте и оставам на ваше разположение. Thank you. Right, uh... Председателят, скъпи колеги, нека първо приветствам с добре дошли и благодаря на членовете на Европейския парламент, които ще участват в разискванията. Предстоят ни особено важни разисквания – сега, когато отбелязваме 60 годишнината от подписването на римските договори. Много се гордея с това, което постигнахме по отношение на мира, просперитета и социалното сближаване, като се имат предвид настоящите кризи е явно, че е накърнено доверието на гражданите в Европейския съюз. Неспособността на Европейския съюз бързо да предприеме действия в отговор на тези кризи доведе до това положение. Договорът от Маастрихт въведе за първи път понятието европейско гражданство. Тогава бе създаден и Комитетът на регионите – който да даде израз на позицията на местните и регионални органи. Трябва да разполагаме и с надлежните правомощия, за да постигнем целите заложени от първооснователите на Европейския съюз и наистина да сме израз на гласа на местните и регионални органи. Нека сега ви дам един пример. Бялата книга на изготвена от Европейската комисия. Не знам дали тя наистина ще допринесе за разискванията за бъдещето на Европейския съюз. Нека се спра върху един от моментите в тази бяла книга. Поставянето под въпрос на сближаването е един огромен риск. Многобройни са регионите и общините в Европейския съюз. Заедно с тях ние сме решени да отстояваме този основен за Европейския съюз принцип, принципа на сближаването. Регионите и градовете са двигателят на европейското бъдеще. Нека сега се върнем на това какво можем да допринесем ние към настоящите разисквания. Нека ви припомня инициативата отдолу нагоре под надслов размисли за Европа. В тази инициатива местните и регионални органи, гражданите по места са призовани да излязат със свои идеи за бъдещето на Европа. В тази толкова важна година. В рамките на тази инициатива работим в тясно сътрудничество с председателя Доналд Туск. Уважаеми гости, скъпи приятели, в заключение, нека кажа, че скоро ще участвам в официалните събития, посветени на отбелязването на 60-та годишнина от подписването на римските договори. В рамките на тази проява ще бъде приета и декларация. Надявам се, че тази декларация ще изтъкне още веднъж значимостта на многообразието в Европейския съюз на което дават израз и местните и регионални органи, както и нашите граждани. Сега трябва да намерим решения, за това и днешните разисквания са много важни. Нека сега започнем с дебатите. Първо ще дам думата на господин Верховщат, евродепутат и автор на доклада за евентуални промени и напасвания в институционалната структура на Европейския съюз. Благодаря, господин председател. Процесът, през който премина Европейският парламент, се основава на изготвянето на три доклада. Първо доклада на господин Прок, госпожа Бресо и господин Лайнен. Този доклад е посветен на евентуалните промени в рамките на договора от Лисабон. Вторият доклад изготвен от мен. Той е посветен на действащите договори. Третият доклад е докладът на госпожа Берес и господин Бьоге. Той се отнася до реформите необходими на ниво управление на еврозоната. В него като едно от евентуалните решения се предлага създаването на отделен фискален капацитет за еврозоната. Става дума за три съгласувани помежду си текста. Трябва наистина да се запознаете с всички тези текстове, за да имате и представа от предложенията на парламента. Европа се намира в трудни времена. Изправени сме пред множество кризи. Беженска криза, миграционна криза, финансовата криза, на която все още не сме сложили край, проблеми в съседни на Европейския съюз държави. Какво се опитваме да направим в тези три доклада? Очертаваме евентуалните реформи, които ще са необходими в Европа, за да може тя в по-голяма степен да е готова да се изправи пред бъдещите предизвикателства. Хората, както в Европа, така и извън нея, останаха с впечатлението, че Европа предприема прекалено нерешителни действия и че го прави прекалено късно в отговор на всички тези кризи. Нека сравним действията, които предприехме ние в отговор на финансовата криза и мерките, които предприеха САЩ. САЩ предприеха изключително бързи действия за рекапитализиране на банките си в размер от милиарди долари. Тази мярка бе последвана от инвестиционна програма в размер от над 900 милиарда евро за срок от 10 години. Тази пък мярка бе последвана от мерки за количествено облегчаване в размер от 1,3 трилиона долара. Всички тези мерки бяха приложени в рамките само на 3 месеца с участието както на демократи, така и на републиканци. Началото бе поставено от администрацията на републиканския тогава президент. Действията бяха продължени от новоизбрания президент, президента Обама. Ако сравним тези действия с действията предприяти от Европейския съюз, то ще видим, че ние все още оздравяваме балансите на банките си, все още не сме изградили банковия съюз продължаваме да обсъждаме инвестиционна програма в размер само от една трета от инвестиционната програма на САЩ. Приложихме и мярката количествено облегчаване, но на много късен етап, за да избегнем дефлацията, а не за да насърчим развитието на економиките си. В парламента си задаваме въпроса как е възможно САЩ да предприеме действия веднага, а Европейският съюз да се бави толкова. Това дълго забавяне се дължи на факта, че институционалната ни структура не е пригодна за бъдещето. Тя се нуждае от реформа. Проучваме възможностите за такава реформа по линия на договорите, извън тях и най-вече на ниво еврозона. Какво трябва да се промени в управлението на еврозоната? Необходим ли е не само пактът за стабилност и растеж. Трябва да се създаде и Министерство на финансите на Европейския съюз. Трябва тя да разполага със свой бюджет. Трябва да има и министър на финансите на еврозоната. Трябва също така да се приеме и кодекс за сближаване. Какви институционални промени трябва да бъдат направени на ниво вземане на решения? Може да се намали размерът на Европейската комисия. Тя може да се превърне в нещо като правителство на Европейския съюз. Предстои броят на държавите членки да намалее на 27 Нуждаем се от система, включваща два контролни органа. Единият от тях ще бъде Европейският парламент, представляващ гражданите, а другият орган ще бъде съветът на държавите, структура, представляваща държавите членки на Европейския съюз. Бюджетът ни пък ще трябва в по-голяма степен да се основава на собствените ни приходоисточници. Това е в основата на предложенията на групата Монти. Тази група проучва възможностите за нови източници за финансиране на европейския бюджет, за да можем да се изправим пред бъдещи предизвикателства. Освен това, се опитваме да очертаем и области, в които са необходими общоевропейски структури. Например, съюз на, създаването на съюз на отбраната, общоевропейска политика в областта на отбраната и охраната на границите в областта на вътрешната сигурност пък в бъдеще ще трябва да бъдат създадени общоевропейски структури за разузнаване и разследване. Опитът от миналото показва, че националните компетентни органи не координират действията си в достатъчна степен. Винаги има вратички. Тероризмът не се спира пред граници. Защо трябва да се спират пред граници разузнавателните и полицейските служби? границите не са в никакъв случай от полза за работата им. Това са предложенията, с които излизаме в докладите си. Излизаме с препоръки към трите европейски институции, както и към вашата институция. Предлагаме на ниво институции да започне процес на размисъл по всички тези въпроси, който да тече успоредно с процеса по Брексит. Процесът по Брексит в никакъв случай няма да е лесен, но той трябва да бъде съпътстван от настъпателни действия, от процес на размисъл за бъдещето на Европейския съюз. Искаме да използваме формат подобен на формата, в който работи групата Монти. Това означава, че ще има междуинституционални разисквания с участието на представители на съвета, парламента и комисията. В този процес, разбира се, ще участва и вашата и вашият орган. Благодаря. Сега давам думата на Елмар Брок. Благодаря. С ваше позволение ще се изкажа на немски. Haben die beiden Berichte, also den Bericht, den Frau Kollegin Bressou und ich vorbereitet haben. Докладът Верховщад и докладът изготвен от мен и от колегата Бресо се отличават. Господин Верховщад е много по-дълновиден от мен. В текстовете разглеждаме възможностите за изменения в учредителните договори, но тези изменения не могат да бъдат постигнати от днес за утре. Трябва да бъде свикан първо конвент, след това измененията трябва да бъдат ратифицирани от държавите членки. Затова госпожа Бресо и аз в доклада си заявяваме, че трябва да използваме действащите разпоредби, разпоредбите от договора от Лисабон, за да се справим с предизвикателствата в най-близко бъдеще. В доклада си констатираме, че договорът от Лисабон съдържа изключително голям набор от възможности. Трябва само да има воля за използването на тези възможности. И тук възниква въпросът за прозрачността и компетенциите. Според нас, трябва да се подсили ролята на националните парламенти спрямо Европейския парламент. Трябва да се подсили тяхната роля на контролни инстанции. Не бива също така да се смесват отделните нива на правомощия. Има един проблем. Де-факто в Европейския съюз има двукамерна система – състояща се от парламента и съвета на министрите. Във всички такива национални системи и двамата участници в тази система вземат решенията наравно. Това обаче не въжи за Европейския съюз, тъй като държавите членки постоянно отправят критика към другата страна. Затова изискваме съветът да провежда публични заседания. Призоваваме за това и правителствата на отделните държави в рамките на тези публични разисквания да излагат мотивите за позицията си. Мисля, че така ще решим проблема, който имаме в момента с гражданите. Много често гражданите не знаят кой за какво отговаря в Европейския съюз. Особено важно е да има прозрачност. Само така ще бъде възприят от гражданите политическият процес на всички нива. Когато има проблеми, за тях се обвинява Брюксел, а когато се постигат успехи и всичко е прекрасно, лаврите обират националните правителства. Това е положението в момента. Не бива да продължаваме по този начин и в бъдеще. Господин Верховщад говори за миграцията. Настоящият договор от Лисабон предвижда възможност за създаването на европейска гранична и брегова охрана. Вече от една година работим по въпроса. Европейският парламент излезе с такова предложение още преди 15 години в лицето на групата на НП. Предложението ни бе отхвърлено от министрите на вътрешните работи на държавите членки. Същите тези хора казват, се, нямаше да се стигне до това положение, ако през 2015 година имахме европейска гранична и брегова охрана. Преди 14 години комисар Фратини предложи държавите от Западните Балкани да бъдат квалифицирани като сигурни трети страни. През 2015 година до 40% от мигрантите бяха от Косово и други държави от регион. Ако бяхме последвали предложението на комисаря, щяхме да имаме съвсем други възможности за решаване на проблемите си. Щяхме да можем да се противопоставим на популистите. Гражданите щяха да са на наша страна но за съжаление на Европейския съюз се отказват необходимите правомощия, за да предприеме действия. Въпросът за тероризма. Европол отговаря за координиране на борбата срещу организираната престъпност и тероризма. Но мнозинството от държавите членки не предоставят на Европол необходимата оперативна информация някоя друга служба за вътрешно разузнаване предоставя информация на други служби за вътрешно разузнаване от държави членки, с които съответната държава има добри отношения. Това е. Ако проявим добра воля сега, то ще можем да постигнем немалко. Трябва да се възползваме от наличните инструменти, за да се възползваме и максимално от вече наличните компетенции. Глобализацията в економическата и социалната сфера и проистичащите от това неравновесия в Европейския съюз. Ако искаме да се справим с тези неравновесия, то можем и тук да използваме действащия договор. Като германец казвам, че който има излишък по търговското си салдо, трябва да се погрижи за това да няма тежки социални последици за партньорите му. В противен случай ще загуби този излишък. Това означава, че трябва да подсилим позицията на по-слабите държави. Не означава, че трябва да отслабим по-силните. И не бива да се ограничаваме в случая само с спазването на правилата. Трябва да има и допълнителни действия трябва ясно да заявим също така, че трябва да подсилим правомощията си в областта на търговията. Президентът Тръмп заяви, че иска да преговаря с държавите членки по-отделно, защото това ще е по-изгодно за САЩ. И ако обърнем аргументите му, то можем да кажем не, няма да го направим. Европейският съюз ще преговаря като цяло, тъй като това ще е в интерес на отделните държави членки. трябва в областта на търговската политика и на други политици ясно да заявим, че Европейският съюз не е само съвкупност от държавите членки. Това става ясно и в областта на политиката на отбрана. И в тази област излизаме с редица предложения. Нека ви дам един пример от политиката на отбрана. Държавите членки на Европейския съюз изразходват 200 милиарда евро за въоръжените си сили двойно повече от Русия. 1,5 милиона са нашите войници, много повече от войниците на САЩ. Но резултатите, които постигаме, са плачевни, защото държавите членки действат по-отделно. В Европейския съюз има 38 различни вида транспортни танкове. Смешно е това. Overhead 80%. Режийните разходи са 18%. Ако вземете 2% за финансиране на една армия, очевидно, че е необходимо да се усъвършенства и модернизира оборудването. Всичко това би имало смисъл обаче само ако разработим съвместна научно-изследователска и развойна дейност, както и съвместни военни доставки. С тези 200 милиарда бихме постигнали много по-високи резултати и всички държави членки ще имат една и съща сигурност. Защото Европейският съюз може да функционира само ако има чувство за единство. В това число и поляците, и Балканите. Само ако за всички има една и съща сигурност, иначе нищо няма да се получи. И трябва да укрепим НАТО, но, това, но само заедно. Винаги малко преувеличавам, но посланието ми е пределно ясно. Ние трябва ясно да кажем, говорейки пред националните парламенти, че имаме нужда от решителна победа срещу популистите. Не защото економическата и социалната ни политика е винаги безпогрешна и разбира се, трябва да отчетем и последиците от глобализацията. Но трябва да стане пределно ясно, че ние не сме се превърнали в централизирана европейска държава. Европейския парламент го казва отдавна. Не искаме централизация, дори не искаме държава. В сегашната ситуация искаме Европа да бъде по-добре управлявана. де, мерките на европейско ниво би трябвало да дават по-добре, по-добри резултати. Моята страна е федерална държава. Имаме региони, имаме национална държава. Днес националните държави са като регион на Европа и е ясно, че Европа не заема мястото на националните държави. И много искаме регионите да играят важна роля. Аз съм от федерална държава и не мога да не кажа това. Но да кажем, че можем да решаваме кризите, Задачата би била твърде голяма. Не става дума само за история и за традиции, а за това да се свърши работата добре. Ние сме взаимно обвързани и за това, според мен, Комитета на регионите трябва да има много по-голямо влияние и трябва да се организираме по-добре, така че вашите идеи и вашите, вашият опит да произведат осезаем резултат. Председателят, благодаря за много ясното послание. Господин Лайнен, радвам се, че отново съм в Комитета на регионите и се радвам, че Виждам хора, с които работих през 90-те години. Очевидно те, те запазват своята лоялност към Европейския съюз. Няма да повтарям казаното от колегите за решенията на парламента и за насоките на парламента в предстоящите разисквания за бъдещето на Европа. Малко по-различна гледна точка ще изразя, освен, че съм депутат, съм активен и в, не, в гражданското общество. Аз съм бил в... Аз обичам гражданското общество. Бил съм в Министерство на околната среда. Гражданите имат нужда от вдъхновението и от стимула от страна на гражданите – връзката с гражданите е изключително важна. Ето защо аз мисля, че дейностите у дома са чудесна възможност да развеем европейското знаме, европейското движение, групата Спинели, групата на федералистите – призовават за поход за Европа на 25 март в Рим. Неколкократно съм участвал в демонстрации за Европа. За последен път си спомням, че имаше една проява в Ница по повод договора от Ница, но това беше преди 20 на години. Е, е, дойде време да излезем е, и да организираме поход за Европа, защото стига вече. Европа е жертва на охуване, на очерняне, на преувеличаване, на слабостите. Казва се, че трябва да се върнем към границите, да сложим край на еврото, да излезем от Европейския съюз, както за съжаление случи в Великобритания. Време е да започнем битка за Европа. Тази битка е необходима. Преди две години аз бях на Майдана в Украина Продължавам да се вълнувам, когато си спомня броя на европейските флагове, които се развяваха на Майдана. Един философ от Украина каза, че в някои държави членки горят европейското знаме. Например, фермерите горят европейското знаме заради руското ембарго на сълскостопански стоки, а в Киев умират, за, загиват за европейския флаг, защото е, се стремят към Европейския съюз с правата, демокрацията и всичко останало. Едните умират за Европа, други горят европейското знаме, защото не им харесва едно и друго или друго в политиката. Виждам, че през последните седмици, особено след е, референдума в Великобритания, хората като че ли се събуждат. И след е, встъпването в длъжност на Тръмп и това, което чуваме от Путин, цялата пропаганда, която подкопава доверието в европейското сътрудничество, е, очевидно е време да окажем съпротива. Започнаха улични демонстрации в е, Германия. Всяка неделя с, с 10 нови града излизат с, с знамето. Мисля, че това трябва да стане в колкото може повече страни. С ние създадахме нова Организация на гражданското общество за Европа, Сивико Европа, с Ги и с Елмар Брок, е, представихме една концепция от седем стълба за бъдещето на Европа. Ще спомена само някои от тях. На първо място демокрация и участието. И е, Мнозина искат градовете, регионите да имат много правомощия в взимането на решения на ниво Европейски съюз. Трябва да се работи в тази област. Това е, кое, от което гражданите разбират. Там е връзката им с политиката. И мисля, че ако поемем ангажимент в тази насока, можем да постигнем много. Аз съм съдокладчик за реформата на европейските избори и много трудно досие, защото, както знаете, нямаме европейски избори, имаме 27 различни е, избирателни закона и системи и на хората всичко това им се струва малко изкуствено. До демокрацията слагаме културата и образованието. Ами ако не се познавате, как ще живеете заедно? Е, Еразъм за всички е програма, която е насочена именно към това. Тя струва 1 милиарда. Какво са 1 милиарда, за да помогнем на европейци да посетят друга страна? Има една идея за културен чек за младите, за да могат да опознаят Европа. Мисля, че трябва да направим така, че гражданите да се доближат до Европа. Да не говорим за економиката, социалния стоп, за да се осигури сигурност. Ще приключа своето изказване. Жан-Клод Юнкер – откри дебата за бъдещето на Европа в тази зала и с Бялата книга и този дебат ще се води до декември, когато съветът би трябвало да вземе решение и аз призовавам общините да проведат общински дебати за бъдещето на Европа, да се обединят с гражданското общество, и да решим в каква посока искаме да върви Европейския съюз и нашата Европа. Много се радвам, че този дебат започна днес по време на вашата пленарна сесия. Thank you, thank you, thank you very... Благодаря. Ние провеждаме такива дискусии общински За съжаление, лекторите трябва да напускат, е, тъй като имат и други ангажименти. Но ние ще изготвим кратък доклад по основните политики. Предвидели сме половин час посветен на тази тема. Имам представене за Арланд за 6 часа. Съжалявам, че закъсняхме, но сега трябва да тръгваме, тъй като имаме и други ангажименти. Сега да продължим кратко изказване на Майкъл Шнайдер. Три минути. Господин председателю, това е най- очудващото изказване, на което ще присъствам. Събрахме се да обсъждаме въпроса помежду си, но можем и да прекратим дебата, ако колегите са съгласни. Госпожо Марени, какво смятате? To... Това зависи от самите членове. Това е предвидено в програмата до 6.30, но по тази тема ще имаме е, дебат по време на пленарната сесия през май. Тогава пак ще говорим за тази тема и комисари ще присъстват господин Катайнен, така че можем да видим какво ще направим, да обмислим кои ще са ключовите послания и да не водим дебат помежду си тук what the political group Какво искат председателите на политически групи, господин Шнайдер? Ако не водим дискусия сега през май, ние ще обсъдим Бялата книга, доколкото разбрах вчера в бюрото, и ще обсъдим още по-важна тема, нашето становище за бъдеще на кохезионната политика. Защото това е съществен дебат по конкретни въпроси и позицията на Комитет на регионите е много важна. Да чуем останалите председатели на политически групи, защото бяха предвидени ваши кратки изказвания. Искате ли да продължим дебата сега? Вие сте съгласен? Добре, Самърс. Съгласен съм с умните думи, изречени от господин Шнайдер. Този път изрече умни думи. Катюшка Марини. Положението е неловко да водим дискусия без лекторите. Това, което бе казано определено е много интересно. Мисля, че е по-добре да обсъдим бялата книга по същество през май. Без политически дискусии днес, мисля, че от политическа гледна точка е хубаво само да посочим каква е нашата обща позиция. Съгласен съм с Шнайдер, мисля, че е хубаво да го отложим за по-късно. Добре, сега едно изказване от особено значение тук е студент от Маштрих Флабея Павиш. Нека да ви изслушаме. Мисля, че това е голяма възможност. Добър ден, аз съм казвам Тавера Вихт, аз съм студент в Мастрихт изследвам политология, история на политиката. Миналата година се състоя гласуването за Брексит и някои от моите студенти взех, използваха тази възможност, за да проучат какво ще се случи. Нашият проект е от социално естество, обхваща 9 студенти от 5 страни и ползваме средства от европейския бюджет. Ние искаме а, да формулираме съвсем конкретно и разбираемо с какво се занимава Европейския съюз. Искаме да достигнем до възможно най-много хора. Нашето мото е, е винаги да сме за и никога против. Опитваме се в всяка наша публикация да отговорим на това защо Европа. И има над 150 хиляди души, които посещават нашата фейсбук страница на седмица и около 1500 са активни в Twitter всеки ден. Ние сме отворени за всякакви мнения и смятаме, че връщането към националните устои не е решението на проблема. Ние не искаме да промотираме Европейския съюз. Ние знаем, че някои неща трябва да се реформират, но това може да стане само когато останем сплотени. Благодаря ви. Thank you. Thank you Благодаря. Всички председатели предложиха да отложим дискусията на този въпрос за месец май. Имаше едно становище, което не успяхме да разгледаме преди 2 часа. Сега ще пристъпим към него и след това ще преминем към останалите становища. За 6.30 насочено въвеждането на интелигентна специализация господин Рион, още двама и това е съвсем накратко. Благодаря. Няма да се впускам в диска, дискусия, просто искам от сега да се ангажираме в този процес на въпроси и да, на мнение на нашите граждани по Европа. Вече имаше 14 дискусии, които се провели в Франция, ще проведат и други в Европа. В Болсано в Италия имаше една такава дискусия. Важно е да се води диалог с гражданите. Много важно е гражданите да попълнят въпросник. 12 милиона трябва да са изпратните отговори до края на годината. Целта е да сме сигурни, че нашите поли позиции не са тези на лобисти. И това, което е събрано и компилирано през тази година, трябва да бъде предадено на политиците в Европейския парламент. Трябва да се захванем за работа и да работим по плана за размисъл за Европа в. Благодаря, господин Павлов. Благодаря, господин председателю. Съжалявам, че не можем да проведем днес дебата, защото той сега е много актуален. Председателят на комисията Юнкер представи Бялата книга наскоро. съжаляваме, че тримата оратори не намериха достатъчно време да, рабо... да обсъдят с нас точно в този момент бъдещето на Европа. И така отпадна и дебата. Това не е за първи път и преди няколко пленарни сесии се случи същото. Трябва пропаста между Европа и местните органи да се запълни. Европа трябва да се разраства, трябва да водим дебат, когато той е актуален, когато гражданите се занимават с, с тази важна тема, а не сега дебата да се а, у, насрочва за месеци след това, когато този дебат трябва да се води сега. Yeah, uh, thanks, Благодаря. Виждам какво е преобладаващо мнение, а именно да изчакаме кохезионната политика е отделен елемент но, що се отнася до комуникационната политика, тя някакси е стикване на страна. Като пети по значение елемент трябва да направим повече по въпроса. Не трябва да изчакваме до май и юни. Трябва да предем посланието. Така че съм съгласен. Трябваше да насочим още един час за комуникацията с Европа и отделянето на кохезионната политика като отделен елемент. Не трябва да съчетаваме кохезионната политика и размисъла за Европа. Искам да ви напомня, че вече трябваше да разгледаме по-късно точка 6 ефективност на здравните системи. Значи сега ще разгледаме, тъй като за 6 и половина е предвидена девета точка – интелигентна специализация. Заместник председателя на парламент също се присъедини към нас. Трябва да сме гъвкави, тъй като предложението бе направено от пете председатели. Общия дебат ще се проведе през май. Ще запазим достатъчно време за тази цел. Да постъпим така. Разбирам какво е положението, но това е единственият начин да изпълним графика, предвиден за днес и за утре. Съгласни ли сте? Значи преустановяваме дискусията сега и ще я продължим дискусията на Бялата книга, включително и размисъла за Европа и кохезионната политика по време на пленарната сесия през май. Благодаря. Приема се това предложение. Едно кратко видео, за да преключим и ще, това ще помоля госпожа Сакраделос да се присъедини към нас на президиума. Видеоклипа сега. right. Now we'll take. Uh, hello, welcome. Item, uh, we go. И така, сега връщаме се на шеста точка интеграция, сътрудничество и ефективност на здравните системи. Тук е докладчика Биргита Сакраделос. Ще дам думата, за да представи становището. След това има доста изменения, които ще разгледаме. След това ще пристъпим към гласуване. Биргите. Комитетът на регионите взе решение за становище по собствена инициатива Според Андре Кайт и министър на здравеопазването е хубаво, че сме предприели инициативата по този въпрос. Причината е, че комисията ще разгледа здравеопазването през идните две години в различните държави членки. Вече е предприята първата крачка с доклада за здравното състояние, прият в края на миналата година. Разбира се, ние сме изправени пред редица предизвикателства. Но здравеопазването и здравните системи, както каза комисаря, попадат в ресора на държавите членки. Здравеопазването не е част от компетентностите на Европейския съюз. При все това, здравето е въпрос, който трябва да се занимаваме, тъй като сме изправени пред много предизвикателства, трябва да съвместни усилията ги решим. И на местно и регионално равнище именно много често работим по тези здравни въпроси. От особено значение да се осигуряват е, медицинско обслужване според потребностите. Понякога има тенденция към свръхпотребление на здравни услуги, но е важно да се предоставят според необходимостите такива здравни услуги и то равнопоставено. От економическа гледна точка, хроничните заболявания водят до недостиг на економически ресурси в здравеопазването. Затова това трябва да поставим акцента върху тези заболявания. Здравеопазването трябва да се предвижи на по-преден план на ниво първични здравни услуги – също така трябва да се предприемат и мерки за профилактика. Днес говорим за значението на храните за здравето. Много трябва да се направи тази работа, трябва да се върши по-добре в държавите членки, особено по отношение на възрастните хора. Това е предизвикателството пред европейските държави. Как ще се грижим за възрастните в бъдеще? Има нужда от е, добро сътрудничество между всички нива на здравеопазването. Трябва да предложим по-големи възможности на пациента. Той трябва да бъде приобщен към системата. Здравните грижи основани на пациента, са много важни. Друго предизвикателство, пред което сме изправени, липсата на достатъчна кадрова обезпеченост. Всеки, който работи по здравните въпроси, знае, че е много трудно да се намери квалифицирана работна ръка. Затова трябва да насърчаваме младите хора да следват медицина. Трябва да има и програма по Еразъм, при която здравните работници имат възможност за обмен и за учебен стаж. Трябва да се използват дигиталните технологии и мисля, че те ще променят много развой на събитията здравеопазването. Могат да се използват компютърни приложения. Това ще става все по-често. Технологиите ще играят все по-важна роля в здравеопазването. Комисията работи добре по антимикробната резистентност, но има нужда от допълнителни усилия в това отношение. ни определено приветстваме в нашето становище инициативата за създаване на мрежа за по-тясно сътрудничество в специализираното здравеопазване. Трябва да разгледаме и кои са ефикасните форми на лечение. А сега измененията. Искам да се спра на три от тях. Изменение номер 3 миграцията може да веде до проблеми с психичното здраве. Тук съм използвала по-общ текст, тъй като не искам да посочвам изрично някоя група или пък специално лечение. Искам да отхвърля предложението, искам да се остане по-общ текста на становището. Изменение номер 6. За да е ефикасно лечението, трябва да има доверие между пациента и докторите. Много често пациентите искат да изберат доставчика на медицински грижи. Ето защо искаме да се отвърли допълнението. изменение 7 искам то да бъде отвърлено, защото не винаги здравеопазването се финансира държавно. Много често има и застрахователни схеми, които трябва да бъдат взети предвид. Не може с средства на накоплатеца да се финансира цялото здравеопазване. Има различни модели в различни държави, затова искам да гласувате против изменение 7. Спирам до тук. Благодаря за вниманието. Благодаря на Ерик, моя експерт, за огромната помощ и на всички сътрудници. Въпросът е много важен и се надявам, че ще бъде проведен ползотворен дебат по него. Благодаря. Има ли изказвания? Или да престъпим към гласуване на измененията? Добре. Изменение номер едно. Докладчика е за. Моля, който е за да гласува. Благодаря. Против. Приема се. Изменение 2. ако то бъде прието, Има изменение 2R на докладчика. Ако то бъде прието, отпада изменение 2. Гласуваме изменението на докладчика, който е за да гласува. Против. Няма. Приема се. Значи второ изменение отпада. Изменение 3. Докладчика е против. Моля, който е за да гласува. Изменение 3. Против. Мнозинството е за. Приема се. Четвърто изменение. Първо изменението на докладчика. Ако то бъде прието, изменение четвърто отпада. Този, тези, които са за изменението на докладчика да гласуват против, няма, приема се. То, тогава изменение четвърто отпада. Изменение 5. Изменението на докладчика, ако бъде прието, изменение 5 отпада. Тези, които са за изменението на докладчика да гласуват против, няма. Приема се. Изменение 6. Пересен. Благодаря, господин председателю. В Дания провеждаме проучвания доколко са доволни нашите пациенти повечето са доволни. Тези, които не са доволни, смя... А, посочват, че липсва информация. Ако Надяваме се нашето изменение да бъде прието, защото пациентите желаят да получат информация преди да влязат в болница е, и възможно най-много информация да получат. Затова предлагаме да приемате предложението ни. Искам да обърна внимание на господин Петърсен, че тук отговарям за отворено и затворено здравеопазване. Значи не всеки се допуска в болнично заведение. Има първични здравни грижи, така че вашето допълнение не отговаря на реалността. Господин Бор. Мисля, че текстът не е добър. Положението в Великобритания е много сходно с това в Дания. Ние можем да отидем на интернет страница и да изберем не просто болницата, а и специалиста, който ще проведе лечението. Вече имаме такава система, която е установена. Текста не отразява реалността в момента в някои държави членки. Благодаря. Трябва да гласуваме. Моля, който е за изменението да гласува. Против. Електронен режим на гласуване. Шесто изменение да или не. Докладчика е против. I've lost my this, so can you turn it a bit so this? So that I can see what it is. Oh, yeah. Okay. Okay, we can uh, close the vote. Край на гласуването. Мнозинството е против. Изменението се отхвърля. Седмо. Изменение докладчика е против. Моля, който е за, да гласува против. Мнозинството е против. Отхвърля се. Осмо. Докладчика е против. Моля, който е за. Господин Петърсен първо. Synes det er forslag ligger her, det er sådan lidt, øh, Florensen. Според мен, това е продължение, съпада с това направено от господин Найтингел. Има нужди от други неща в здравеопазването и за това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 когато се срещнах с тези си мрежи, ги попитах какво да направим, е, за да не бягат здравни специалисти от източна към западна Европа. Защото факт е, че понякога здравните специалисти не остават на изток, а отиват на запад, което води до липса на солидарност, когато съществуват подобни различия в сектор на здравеопазването. И така зададох този въпрос. И един служител от комисията се надява този подход за създаването на Европейски корпус за солидарност да стимулира солидарността и да насърчава една страна да предприеме съответните мерки. Има здравни работници, които искат да отидат в Африка и смятаме, че ако се работи и в други страни в Европа, ще се насърчи солидарността. В сектора на здравеопазването предполагаме, че ще има млади хора, които ще искат да се възползват от тази възможност. Част от работещите в сектора могат да бъдат вдъхновени от тази идея. Има и други области, където може да се насърчава солидарността в Европа. В този конкретен документ смятаме, че това е една от възможностите. И всъщност един служител от комисията спомена за нея. Благодаря да гласуваме. Докладчика е против. Моля, който е за да гласува. Против. Мнозинството е против. Отхвърля се. Девето изменение. Докладчика е за. Моля, който е за. Против. Няма. Приема се. Изменение 10 на докладчика. Ако то бъде прието, то другото изменение 10 отпада. Моля, който е за изменението на докладчика да гласува против. Няма. Приема се. То тогава десето изменение отпада. Гласуваме становището. Спрете по него изменение. Моля, който е за становището да гласува. Благодаря. Против? Един. Въздържали се? Няма. Приема се. Поздравления за докладчика. Okay, we are ready to move to the next. Сега можем да преминем към следващата точка. Научно-изследователски иновационни стратегии за интелигентната специализация. Искам да приветствам господин Валкар Сел Сисо с добре дошъл на нашето заседание. Той е заместник председател на Европейския парламент. And As well, uh, we invite the rapporteur. Докладчикът също може да дойде тук на подиума. Господин Микел Ирухо, моля. Okay, I'm giving here an introduction. Ще кажа няколко уводни слова, докато чакаме докладчиците. Има един допълнителен елемент, който е свързан с темата. Дво... Това е а, наградата, която се връчва на всеки две години. Утре ще бъде връчена тя от комисаря Карлос Морея. Е, много региони, градове, общини допринесоха за получаването на тази награда. Ще ви е, информирам накратко. Утре ще ви бъдат е, представени подробностите. Всичко ще бъде, бъде обявено официално и ще ви изпратя информацията за предстоящото съревнование свързано с столица на иновациите. Амстердам беше последно, преди това Барселона и сега очакваме да бъде излъчена след поредната столица на иновациите. Миналата година церемонията беше организирана съвместно с нас. Тримата победители получиха специална награда, значителни средства, за да могат да продължат с постигането на добри резултати, като използват колаборативни инструменти за по-нататъчното развитие на градовете. Моля ви, информирайте вашите градове и региони, че могат да участват. Сега Искам да благодаря на докладчика за това, че е тук и за това, че изготви а, своето становище. Господин Сисо е докладчик по становището от името на Европейския парламент. Той ще вземе думата, също ще каже какво смята. Ние също ще споделим каква е нашата гледна точка от името на Комитета на регионите. Говорим за иновации, за нови развития и за използването им в цяла Европа. Важно е да се създават партньорства, да се учим един от друг а, в рамките на тези, тази интелигентна специализация. Моля, а, аз ще говоря на езика на баските. За мен е чест да съм тук като представител на институцията и се радвам, че за първи път мога да говоря на родния си език, езика на баските в тази институция. Изготвили сме проектостановище по темата. По Относно Европа 2020 тече дискусия, че трябва да и се постига устойчивост, що се отнася до езиковото многообразие, заедостта, енергетиката и други области, които бяха очертани. Тази стратегия за интелигентната специализация трябва да залегне в много области. В економиката, например, защото целта е да се постигне развитие. Говорим за региони, за регионите, които могат да се облагодетелстват до голяма степен от елегант специализация за развитието си. И по-конкретно може да ни позволи да използваме по-ефективно финансовите средства, които в някои области са доста ограничени. Целта е да се мобилизират нашите ресурси, да се ам, рационализират и да се насърчи между а, институционалното сътрудничество. Нашите индустрии а, трябва да бъдат мотивирани да си сътрудничат а, посредством стратегията за интелигентната специализация. От 2003 година има инициативи а, за провеждането на такива сходни стратегии за интелигентна специализация, да се придържат към модерното развитие, както и да се насърчават промените в тези области. Освен това е необходимо да се зачита разнообразието. Господин Тимерманс каза наскоро, че а, има държави членки, на които трябва да се обърне внимание, защото от значение са и по-малките държави членки. В рамките на седмата рамкова програма се посочи необходимостта от ефективност на иновативните системи. Смятам, че това е много ясно. Ще ви дам пример. Все пак има проект при нас, който се ръководи от технологически технологичния център и ние работим върху създаването на подобни проучвателни лаборатории в Европейския съюз. Бюджетът е около 50 милиона евро. Това означава, че в тези лаборатории са инвестирани значителни средства. В Китай, в Съединените щати има само една такава лаборатория, която се създава, а ние вече имаме няколко. Не казвам, че тук става въпрос за разхищаване на средства, но такива инвестиции се реализират без да има дискусии преди това, без да има стратегия. Затова е важно да има синергии, които че са от по-голяма полза за европейската економика. Трябва да се сътрудничи на второто ниво, на нивото на регионите. Необходимо да се зададат регионални вериги за създаване на стойност. Трябва да се обединят инфраструктурите, да се установят връзки с дружествата и така да се стигне до едни по-високи върхови постижения. Европа трябва да действа стъпка по стъпка. И имаме много нагледни примери по какъв начин можем да дадем своя принос. Няма а, региони в Европейския съюз, които могат да създадат а, ефективни, иновативни политики, без да има синергии между регионите а, и а, по този начин, че се избегнат инвестициите и от, със средства от структурните фондове, ще бъдат обединени всички а, институции, включително и а, тази и е, включително и Комитета на регионите. Сега давам думата на господин Валкаре Селсисо. Отново, сега ще имаме испански. Тук чухме различни версии на испански язик. Gracias, señor presidente del Comité de las Regiones, estimado Marcula. Благодаря, Уважаеми господин Маркова, уважаеми господин заместник председател, господин Ламберт, дами и господа, господин Мигел Ерухо. Микел Ерухо, кой, който е докладчик по становището. За мен е голяма чест да съм отново тук в комитета на регионите, чието член бях а, около 20 години. Бях член първо на КНР и след това на Европейския парламент. Когато съм тук, се чувствам като у дома си. Не е очудващо, че Европа преминава през трудни времена. През 2017 година отбелязваме 60 годишната от подписването на римските договори. Може би има прекалено много предизвикателства, пред които трябва да се изправим. Обединеното кралство напуска Европейския съюз, води се борба срещу тероризма, да не говорим за обезпокояващ, обезпокояващото увеличаване на популизма, В тази връзка местните и регионални власти са ключови актьори в процеса на обединяването на Европейския съюз и сполтяването между гражданите и институциите. Много проекти а, се провеждат в отделните региони и се дава възможност на гражданите да, да изградят едно по-добро бъдеще за себе си и искам да посоча, че ние подкрепяме изцяло тази институция. Аз съм тук в качеството си не само като член на Комисията по регионално развитие, ами в качеството си на заместник председател на Европейския парламент, който отговаря за а, връзките между Европейския парламент и КНР. Този а, Днес обсъждаме много важна тема, свързана с стратегиите за интелигентна специализация. През май Европейската комисия ще обяви започването на нова инициатива в тази насока и по този начин ще дадем възможност на комисията да види каква е гледната точка на местните и регионални власти, що се отнася до интелигентната специализация. Като е, стратегиите за интелигентна специализация трябва да бъдат едно съвместно усилие, така че да се стигне до по-високо качество в развитието на държавите членки и економиките да бъдат по-конкурентоспособни и да се превърнат държавите членки в един вид средище на това ново развитие. Има стратегии, които се изпълняват на регионално ниво. Някои от тях въобще няма нужда да се провеждат на национално ниво. Трябва да се насърчава многостепенното изпълнение и а, това трябва да се има предвид при изготвянето на стратегиите. Освен това, трябва постоянно да се преразглеждат а, стратегиите и да се а, ускори процеса на пряко участие на гражданите и трябва да има и механизми за наблюдение. Това е важно и за това трябва да предприемем бързо действие, за да могат тези стратегии да функционират както трябва тяхното изпълнение да бъде стимулирано. Докладчикът подчерта колко е важно да се засилят синергиите, да се насърчава междурегионалното сътрудничество, да се разширяват кластерите и да се обменят най-добрите практики. Нашите региони трябва да обменят своите добри практики, по този начин могат да подсилват своите действия и да отвоят усилията си, за да гарантират, че економиката, е, економиката им е конкурентно способна. И на последно място искам да а, се спра на препоръките на докладчика, що се отнася до средносрочния преглед на тези стратегии и най-вече, що се отнася до процесите на преглед и а, мониторинг. Стратегията 2020, както и планът на Юнкер, са нещо, с което ще се занимаем и през този законодателен период. Дами и господа, това проекто становище се представя в период, в който искаме да подобрим нашите стратегии. Говорим за многогодишния план от 2014 до 2012 Говорим за кохезионните политики на едно с стратегиите за интелигентната специализация. Това са все важни теми. Интелигентната специализация трябва да ни даде възможност да ам, подобрим нещата, доколкото е възможно. Това становище носи своите предимства и може да пренесе за подобряване в различни области в най-близко време. Когато изготвях нашето становище, участвах в консултации с местни и регионални власти в Европа. Искам да благодаря на всички, които участваха за техния принос. Техните коментари са отразени в доклада от името на Европейския парламент. И накрая ще кажа, че аз се ангажирам с ефективното изпълнение на, с ефективното изпълнение на кохезионната политика като цяло. И а, искам да кажа, че ефективното управление както и постигнатите резултати са много важни за дебата, свързан с бъдещето на регионалната политика. Ние винаги се застъпваме за солидарността, за оказването на подкрепа в рамките на Европейския съюз. Водят се различни дискусии. и те са свързани и с дебата, който се води в комисията по въпросите за интелигентната специализация. Изготвя се и становище на комисията, което ще бъде представено по-късно. Възоснова на всички тези е, дейности ние ще можем да извършим анализ на положените усилия и това ще подсили приноса на Комитета на регионите, защото искаме и ние да окажем подкрепа на по-нататъчното изпълнение на кохезионната политика. Всички, всичките региони в Европа са много близки до сърцето ни. Благодаря ви. Сега давам думата за изказвания от Членовете, благодаря господин председател. Много важно становище и в него се съдържат много от елементите за дневния ред, за интелигентната специализация. Говори се за регулаторна процедура. Интелигентната специализация е много важна, но трябва да обърнем внимание на потребностите от тази специализация. Имаме платформа за обмен на знания и имаме нова широколентова платформа. Господин заместник председател, вие говорихте за солидарност, интелигентната специализация са като фарове – те могат да обединяват блестящи идеи на едно място. Радвам се, че Комисията на Комитет на регионите започна да обсъжда проблема за интелигентната специализация. Мисля, че има нужда от анализ на силните и слаби страни, възможностите и заплахите. Поздравявам докладчика за това становище. Благодаря, господин председател. Thank you. Thank you. Let me just pass one proposal. Uh, Сега едно предложение към депутата Рамон Луис. Парламентът създаде изследователска служба, и именно по темата за интелигентната специализация бихме искали да насърчим регионите да възприемат идеите за, в интерес на своето економическо развитие. Аз мисля, че дейността на изследователската служба на парламента за предоставянето на информация – за функционирането на интелигентната специализация е въпрос, който смятам, че може, че би трябвало да бъде тема за по-нататъчна работа. Една от основните задачи е да работим с парламента по становището. Не, работата не спира с приемането на становището. И именно след приемането на становището започва трудното. Как да изпълним? И ето именно чрез взаимодействието между парламента и комитет на регионите можем да помогнем на общините и регионите господин докладчик, имате ли коментар по казаното до сега? Искам също да благодаря на докладчика за неговото изказване. Подкрепям го изцяло. Има някои изменения, които внесохме и ние по тема на по тема, по която съм на друго мнение. А, аз не успорвам, че специализацията ни е отвела напред, но в а, момента това, което е заложено в регламента е достатъчно и има задължително условие регионите да а, ограничат по някакъв начин своите действия. Това е нежелателно. Необходимо е да има стратегия, която да обхваща и националните и регионалните звена. Трябва е, ситуациите да се анализират много добре и ние да можем също да решаваме е, кой подход е най-добрия. Не не искаме да има допълнителни разпоредби и задължения. Това е контрапродуктивно, защото се отнема гъвкавостта на регионите и градовете за изготвянето на стратегии от тяхна страна. Ние сме против това комисията да ограничава нашето поле на действие като цяло приемаме това, което е написано. В нашия регион много интензивно се занимаваме с тази тема. И стратегите за иновациите ги приемаме като цяло, но ние искаме да имаме свободата да решаваме за нашия регион по какъв начин да бъдат ем, създадени тези стратегии. Господин докладчик, кратък коментар по това, което чухте и след това ще преминем към гласуване. Да, най-напред искам да кажа, че този доклад, а, както казва Карел Сисо каза, е в, в, се представя в решаващ момент, два месеца преди публикуването на съобщението. Като комитет на регионите се надявам, че ще можем да участваме на среща на върха в Хелсинги през юни. Това от една страна. От друга страна е вярност е, и че по време на работата си по доклада проведахме консултации с различни региони. Аз съм постоянен представител тук. Срещнахме се с много делегации е, тук в Брюксел и запознахме се с е, различни ситуации, различна специфика, различна местна специфика и това намира отражение в доклада. Никога не споменаваме думата е, регулация. Тя е изчезна от много изменения. Гъвкавостта се запазва. И това е и нашата цел. Тук се говори за органи на национално и регионално ниво и трябва да се види как тези правомощия могат да, се разпределят между регионите. Да не забравяме, че има разлика между регионите в Европа. Много от тях търсят повече подкрепа, особено от Европейската комисия, за да могат да из... разработят и изпълнят своята стратегия за интелигентна специализация. За това става дума. През 2013 година Това се свърза с предоставянето на фондове. Има малки фондове, други фондове искат повече подкрепа и искат пояснение от комисията за стъпките, които трябва да предприемат тази стратегия по подобаващ начин. Стратегията за интелигентна специализация е необходима за Европа, за да има повече взаимодействие между регионите. Няма съмнение, че това е положителен аспект. Този доклад няма за цел да ограничава гъвкавостта на регионите, по-скоро иска да направи така, че всеки регион в Европа да може да изпълнява тези идеи. Не в интерес не само на своя регион, но и на останалите, за да могат всички да прилагат стратегии за интелигентна специализация. Благодаря много, казва председателят. Благодарим на Рамон Луис Валкарел Сисо. Ще започнем с гласуването и след малко ще моля Карл Хайнц да поеме председателството. Изменение номер едно. Кой е за, против, повечето са за. Приема се. Две. Из, езиково изменение само за езиковия вариант. Четвърто изменение. Докладчикът е за. Който е за, моля да гласува. Извинявайте, номер 3 поправя се председателят. Кой е за? По, против? въздържали се, приема се. Номер 4. Кой е за? Против? Приема се. Пето изменение. За? Против? Мнозинството е за. Приема се и изменение 6R и изменение на докладчик, ако се приема 6 ще падне. Кой е за? Изменението на докладчика против няма. Приема се. Номер 6 пада. Изменение номер 7 на докладчика. 7R. Ако се приеме 7 и 8 падат. Кой е за изменението на докладчика? Против. Мнозинството е за. Приема се 7 и 8. Падат номер 9. За. Докладчика е за. Против. Приема се. Номер 10 Р. То включва изменения 10, 11, 12, 13 14, който е за. Изменението на докладчика моля да гласува против. Няма. Приема се. 10, 11, 12, 14 падат. Номер 15. Докладчика е против. Който е за, моля да гласува. Против. Мнозинството е против. Отхвърля се. Номер 16. Докладчикът е за, който е за да гласува против. Приема се 17 и 18 са идентични и ще бъдат гласувани. Бог докладчика е против, който е за моля да гласува. Против. Мнозинството е против. Отхвърля се. 19. Докладчикът е за, който да се за да гласува. Против. Мнозинството е за. Приема се. устен компромис за 20, 21, 23 докладчикът. Взимам думата, защото това е устен компромис, който постъпи в последния момент и това, което е показано на екрана е компромисът. Но думата регулаторна дейност ще изчезне. Тя вече не е в текста. Those in favor of the rapporteur's oral compromise vote now. Thank you against. За, против, приема се 20, 21, 22 падат още един устен компромис по 23.4. Докладчикът има думата. Текста е на екрана. Може ли да гласуваме? Който е за устния компромис, моля да гласува. Устния компромис се приема. Останалите падат. 25 пак още един устен компромис, ако се приеме 25, 26, 27 падат на текста на екрана, който е за, нека да гласува против. Приема се 25, 26 и 27 падат. Изменение на докладчика по 28 е, ако се приема 28 пазата. Който е за изменението на докладчика да гласува против. Няма. Приема се. 29 докладчикът е за, който е за, моля да гласува против. Приема се 30. Докладчикът е за, който е за да гласува против. Приема се 31 докладчик е за, който е за да гласува, против, мнозинството е за, приема се. 32 докладчикът е за, моля да гласувайте за, против, приема се. 33 ако това изменение се приеме 34 падне, който е за 33, моля да гласува. Против. Отхвърля се 34. Докладчикът е за. Който е за, моля да гласува. Против. Приема се 35 е изменение на докладчика, ако се приеме 35 и 36 ще паднат, които са за 35 ера може да гласуват против, няма, приема се. 37 докладчикът е за, който е за моля да гласува, против, мнозинството е за, приема се. 38 докладчикът е за, онези, които са за моля да гласуват, против, повечето са за, приема се. 39-40 устен компромис на текста показан на екрана. Да гласуваме, който е за компромиса. Моля да гласувам. Против. Няма. Приема се. 41. Докладчикът е против. Който е за? да гласува против. Отхвърля се. 42. Докладчика е за. Гласувайте за, против. Приема се. 43. Докладчикът е за. Гласувайте който е за, против. Приема се. И 44R изменение на докладчика, ако бъде прието 44, 5, 6, 7 и 8 ще паднат. Който е за изменението на докладчика, моля да гласуват. Против. Мнозинството е за. Приема се. Стигаме до Изменение 49. Докладчикът. Съвсем накратко. Искам само да кажа, че всъщност ние приканваме Европейската комисия говорим за помощ от Европейския съюз за създаване на комитет. Също така приканваме всички е, членове да е, предприемат е, мерки за изпълнение. Гласуваме 49, който е за, моля да гласува. Против няма. Гласуваме становището с измененията, който е за, да гласува против. Няма, въздържали се няма. Приема се с консенсус. Поздравления за докладчика. Две съобщения. Първо, пред залата ще се направи снимка на... Пред залата има фотограф, който ще направи снимка на новите членове. В края на пленарната сесия имаме прием в сградата на Комитета на регионите, когато приключим тук, когато всичко бъде готово, ще отидем на прием сега. Предавам председателството на Карл Хайнц. За съжаление, аз трябва да отида в Рим. Има различна министерски срещи по цифровизация и индустриални въпроси. В петък, за петък са предвидени няколко прояви. Аз ще участвам там от името на всички нас. Ще участвам в проявите, свързани с годишната. Карл Хайн ще поеме председателството на пленарната сесия. excusez-moi. Уважаеми колеги, да преминем към последната точка в дневния ред за днес. Проект резолюцията относно приоритетите на Европейския комитет на регионите за работната програма на Европейската комисия за 2018 година. Кой иска думата? Никой. Това е чудесно начало. Можем да преминем към измененията. Изменение 1. Кой е за? Против. Отхвърля се. Второ изменение. ти имаш думата. Виждам, че това изменение трябва да бъде подкрепено но стълбовете, но в текста се казва интелигентен, устойчив растеж, това е в Европа 2020. Тук са добавени някои думи, способност, тъй като фигурира в Бялата книга за Европа в момента това е само бяла, това е само бяла книга. Затова аз предпочитам да запазим формулировката на вече приятите документи, които сме и утвърдили. Някой друг иска ли думата? Няма. Гласуваме. Кой за? Против? Електронно гласуване. гласуването. Приема се. Трето изменение. Кой е за? Против? Отхвърля се. Изменение 4 за. Против? Отхвърля се. Изменение 5. А, извинявайте, казва председателят. Имате думата. Искам да призова колегите, господин председател, да подкрепят това изменение. Там утвърждаваме принципи, които приехме в миналото като комитет на регионите и знаем, че имало случаи, в които са настъпвали асиметрични сътресения – и също така сме полагали усилия да реагираме на подобна ситуация. Не виждам какво неприемливо има в това да се добавят тези думи към края на точка 4. Надявам се всички да подкрепите това изменение. Друг иска ли думата? Не. Да гласуваме кой е за. Против. Електронно гласуване, за да сме сигурни. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 6. За. Алберт има думата. И извинявайте, че непрекъснато искам думата, господин председател. Колеги, вече сме заявили подобно становище по становището е, за МФРС приехме и формулировка във връзка с, е, допълнителните, с допълнителната редакция. Надявам се, че колегите ще подкрепят изменението. Кой е за? Против? Приема се. 7. За. Против. Приема се. Изменение 8. За. Против. Отхвърля се. 9. За. Алберт. Господин председател. А представена бялата книга за бъдеща Европа. Вътре има няколко сценария, които предвиждат ограничаване на кохезионната политика. Тя е централен стълб а, за Комитета на регионите в продължение на много години. Надявам се, че можем да приемем новата формулировка в която из... т.е. изразяваме съжаление за това, че в Бялата книга е предвидено съкръщаване на кохезионната политика. Не одобряваме това допълнение. По съдържание не е а, лошо, но ам, не искаме а, да се занимаваме изцяло с бялата а, книга. Така поне се споразумяхме този следобят. Друг иска ли думата? Не. Можем да гласуваме кой е за. Против. Електронно гласуване. Vote is closed. Край на гласуването. Приема се. Десето изменение. За. Против. Приема се. 11. За. Против. Приема се. 12. За против, приема се. 13 за, против, приема се. 14 за, против, електронна проверка. гласуването. Отхвърля се. 15 за. Против. Отхвърля се. 16 за. Против. Приема се. 17 за. Против. Приема се. 18 за. Против. Приема се. 19 за. Против. Отхвърля се. 20, ако бъде прието 21 и 22 ще паднат. Кой е за? Против? Отхвърля се. 21 за против приема се 22 за против Приема се. 23. Ако бъде прието, 25 ще падне. За. Против. Отхвърля се. 24. За. Против. Приема се. 25. За. Против. Електронно гласуване. Край на гласуването. Отхвърля се. Двадесет и шест. Има устен компромис. Може ли да го видим на екрана? Ако ком... устният компромис бъде прият, измерение 26 ще падне. Кой е за компромиса? Против? Приема се. 27 за. Против. Отхвърля се. 28 за против, отхвърля се 29 за, против, електронно гласуване. гласуването. Отхвърля се. Изменение 30 за. Против. Електронно гласуване. гласуването. Отхвърля се. 31 за. Против. Приема се. 32 за. Против. Отхвърля се. 33, ако бъде прието, 34 ще падне. Кой е за? Против. Отхвърля се. 34 за. Против. Приема се. 35 за. Против. Приема се. 36 за. Против. Приема се. 37 за против, приема се. 38 за, против, отхвърля се. 39 за, против, приема се. 40 за, против, отхвърля се. 41 за, против, отхвърля се. 42 за, против, отхвърля се. 43 за, против, електронно гласуване. Край на гласуването. Приема се. 44 за. Против. Приема се. 40. Извинявайте. Последното ми изказване, господин председател. Не можем да решаваме адхок е, някои от въпросите свързани с хуманитарната помощ. За трафикът на хора е, е тема, по която имаме ясно отрицателно становище. Това е в съответствие и с, с настроенията в е, Европейския парламент. Има призив Европейската комисия да подготви законодателен акт. Предлагам да се приеме това изменение. Кой е за? Против електронно гласуване. Край на гласуването. Приема се. Сега окончателното гласуване. Кой за? Против? Въздържали се? Резолюцията се приема. Благодаря ви. Приключихме с работата си, изчерпахме дневния ред и сега можем да отидем на приема. Утре сутринта започваме в 9.